Добро утро. Нека да подновим заседанието. Точно 9 часа е. Това се нарича дисциплина. Ще се очуда, ако всички се придържат към нея. Само да ви кажа, че днес няма да има финландска кабина. Съжалявам за онези, които, на които им се слушаше финландски днес. Започваме с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 Нека да честитим на докладчика 12 гласа за, един не. Колегата Питела не си носи картата. И така, преминаваме към осма точка от дневния ред и щеше да е добре, ако комисаря беше дошъл. Genau. Kann mal jemand vor der Tür Feldforschung betreiben? Някой може ли да разузнае пред вратата? Genau. Genau. Искам да поздравя сред нас господин Милионис, компетентният член на Европейската сметна палата. Комисарят Хоган със сигурност ще дойде. Но какво да ви кажа? Седим тук, чакаме, губим си времето. Мисля, че трябва да започнем, щом пристигне комисаря и е в състояние да говори.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 колеги, обаче ми е омръзнало се да чакаме а, хората, които трябва да присъстват. Оценявам факта, че сметната палата, която идва от най-далече, вече е тук. it's a, kind of strategy to put you a little bit under stress. Специална стратегия беше това, за да ви е, стресираме малко. Продължаваме с осма точка от дневния ред. А, аграрния бюджет. Добре дошъл сред нас на ресорния комисар Холган както и генералния директор на дирекция Агри, на която благодаря за чудесния годишен отчет. Направо беше удоволствие да се чете в който отчет намерихме всички, цялата информация, която ни трябваше. Това не винаги е така, за това го е, оценяваме. Благодарим ви, че отговорихте на всичките ни въпроси и на готовността ви за диалог. Господин комисар, в момента, в който знаете какво искате да кажете, можете да започвате. Или по-добре, господин Милионис. Вие имате думата. Милионис. Е, Благодаря, госпожа председател, уважаеми е, членове на Европейския парламент, дами и господа. За мен е, е голяма чест да представя становището на съвета за функция 2 е, е, природни ресурси на многодишната финансова рамка. Е, нивата на грешка за 2016 година са 2,5%. Това е под прага на, над прага ни на същественост, но под разчетите от миналата година, показващи 2,9%. В допълнение към тази оценка издадохме две подоценки. Първата за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за пазар и пряка подкрепа. Втората за развитието на селските райони, околната среда, климата и риболова. По първата тема нива, по втората тема нивата на грешка са малко по-високи, 4,9% по а, втора, но по-низки от миналата година 5,3%. В 16 случая установихме, че националните власти са имали достатъчно информация, за да установят тази грешка. Ако бяха установени тези грешки, оценката за нивото на грешка ще, ще, ще да спадне с 1,5%. Както в предходните години, проектите, свързани с инвестиции, са над 60%, една трета за грешки, свързани с съответната област. И затова предлагаме комисията да предостави насоки за разпространение на добри практики. Например, използване на нови е, ИТ технологии сред националните органи, за да може да се проверяват връзките между кандидатите и другите заинтересовани лица, включени в подкрепените проекти. Що се отнася до останалите подоценки, другата подоценка по-скоро, тази за фонда за приспособяване към глобализацията. Грешката е 1,7%, т.е. под нивото на същественост 2% и подобрение от миналата година от 2,2%. Този фонд представлява повече от 3 четвърти от близо 58 милиарда евро, които се разходват под функция 2 на многогодишната финансова рамка, именно природни ресурси установихме по-малко грешки поради недопустими искания. Това се държи на факта, че в предходните години имало грешки при тълкуването на понятието постоянно пасище. Благодарение на подобрението и е благодарение на конкретните планове за действие, а именно системата за идентифициране на сълскостопанските парцели, нещата са се подобрили. През 2016 година за първи път проверяваме изпазването на новите задължения за екологизиране. Плащанията за тях включват нови източници на грешка и е, засяга 17% от общите установени нива на грешка. Е, грешките, които установихме, са свързани с изискванията за площите. Някои държави членки не са разполагали с исторически данни за спазването е, на изискването за това обработваемата земя да е била пасища пет последователни години. Затова предлагаме комисията да преразгледа посок, е, насоките и да се актуализират категориите на парцелите. Установихме, че 63-те селски стопанства, които посетихме, са спазили задълженията за разнообразяването на културите – Що се отнася до пазарните мерки, които са малка част от цялостните плащания по фонда за приспособяване към глобализацията, при грешките установихме, значителен източник на, на прекомерни плащания. В годишния доклад за дейността установихме, че по СП грешката е 2,5%. Тази цифра се основава на резултатите на одити, както и а взема предвид и становищата на органите за сертификация. Специалният доклад за тези органи, публикуван тази година, направихме препоръки, които трябва да се включат в новите насоки на комисията от 2018 финансова година нататък. Разгледахме и въпросите с резултатността на ОСП. Това е първа година на мерките за екологизиране. Използвахме декларациите за съответствие, за да се оценят новите сълскостопански практики. Посетихме 197 селски стопанства. 11% от тях трябваше да увеличат разнообразяването на културите, а 32% трябваше да увеличат площите за екологизиране. Това, въздейств... Това се отразява на около 3,5% от обработваемата земя. Специален доклад по темата ще излезе по темата екологизиране ще излезе през първата половина на 2018 година. Разгледахме резултатността на определени преводи, свързани с развитието на селските райони. 95% от одитите са изпълнени по план. В около една трета от случаите е имало недостатъчни доказателства за това, че разходите са били основателни използването на простения механизъм за отчитане на разходи би могло да ограничи тази опасност. Това също ще обсъдим в доклад през 2018. Може да се постигне допълнителен успех, но поздравяваме вече за постигнатите успехи. Благодаря. Благодаря ви, че ни представихте тази глава. Господин комисар, имате дума. Uh, Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря ви отново за поканата да обсъдим управлението на тази политика. Вижда се, че европейските граждани имат полза и добавена стойност от ОСП. Що се отнася до финансовото управление на ОСП, аз съм доволен. 2,5% са общото ниво на грешки. Това е окоръжително. Имаме положителни е, становища, положително а, послание от Сметната палата. Няма съществени грешки. Няма, гр... нивото на грешки пада и по принцип от 1994 година имаме добрата новина, че Сметната палата дава положително аудиторско становище на бюджета за ОСП. През 2016 година бе първата година за въвеждането на първи и втори стълб – Преките плащания се подчиняват на нови правила. Комисията предлага системни решения. Държавите членки инвестираха много усилия, за да подобрят контролните си системи. Ще ви дам един пример. Недопустимите площи бяха основен източник на грешки. Това вече не е така. От една страна имаме подобрена дефиниция за пасища и така е ясно кои площи са допустими и кои не. Освен това, системата за идентифициране на земеделски парцели бе въведена и тя също доста подобри ситуацията и намали грешките. Постигнахме добри резултати, и трябва да, но трябва да продължим в тази посока. Е, трябва ни повече време, за да може инициативата да се разгърне и да може да се съсредоточим върху други подобни инициативи. Основният, основното ни заключение е, че парите са разходвани законосъобразно. Сега по отношение на мерките за озеленяване, екологизиране, тук имаме напредък, 77% са обхва... от, от площа са обхванати от тези мерки. Ясно е, че земеделските практики подлежат на новите изисквания. Разширява се и броя на екоплощите. Задължителни са 5% от такива площи. Това е важно за биоразнообразието. Подобрява се и нивото на използване. В момента имаме 98% абсорбиране на средствата. Това означава 21 милиарда евро. Повечето програми бяха приключени, 99% от наличните средства бяха разпределени. През 2007-2013 година за този отчетен период оценката на програмите приключва в момента. 2015 и 2016 година бяха предизвикателни години, особено за млечния сектор и сектора за, на свинепроизводство. Цените на пазара бяха много нестабилни. Вследствие на мерките на Комисията за подкрепа на сектора имаме подобрение на пазара. Пазарът на месо се подобрява, има по-добри цени за селяните и по-добро снабдяване за потребителите. Но това не е достатъчно. Трябва ни устойчиво бъдеще за сектора, така че хората, които зависят от него, да знаят, че могат да разчитат на сигурно битие. За тази цел трябва да се подобри начина на производство. Утре ще излезем в по тази тема със съобщение. По отношение на растежа, устойчиво бъдеще означава растеж и заетост, привличане на млади хора в сектора и иновации. Това е сектор, който трябва да бъде защитен от натиска на пазара. Ето защо аз подкрепям системата от преки плащания. Това ще осигури стабилност за земеделските стопани. Трябва тези плащания да са честни, това трябва да са активни фермери, а не просто притежатели на земя. Това означава да имаме определение на активен фермер и да имаме прагове. Много неща, много, тря... много неща ще трябва да се направят. Зная, че скоро ще говорим по този въпрос и по различни решения за него. В сектора бяха създадени 25 000 нови места, места бяха създадени и нови ферми. Целта ни е да подобрим разнообразието на трудовия пазар и разнообразието на услуги. Така ще бъдат привлечени млади хора и така ще се осигури бъдещето на сектора. По отношение на, при... на околната среда, климата и устойчивото бъдеще, това означава опазване на природните ресурси. 25 процента намаляване на CO2 емисиите имаме от, 1000, от, е, в сравнение с, с 1990 година. За тази цел трябва да поощрим биоземеделието. Тук обаче трябват още усилия за опазването на климата. Това очакват гражданите от нас – това сочат и публичните консултации, които проведохме в началото на годината. По отношение на международното изменение, селското ни стопанство трябва да остане конкурентоспособно. Ние оперираме в много тесен маржен на цените. Натиска непрекъснато расте. Основните Основният натиск идва от Китай, Швейцария и Индия от вноса от тези страни. Имаме внос от развиващите се страни на стойност 3,9 милиарда евро. Европейският съюз е отговорен търговски партньор за развиващите се страни. Ние искаме да подкрепим частния сектор в Африка и селското стопанство. Повечето от мерките в рамките на ОСП са отворени към внос. Ние се опитваме да подкрепим селското стопанство в Африка, като подкрепим и поощрим иновациите и стандартите в Африка. Млякото е продукт, към който има търсене в Европейския съюз, такова, че ни трябва внос на мляко. Това са политики, които трябва да се формират, които трябва непрекъснато да се преосмислят. И така, в заключение, ние искаме да постигнем целта на устойчиво развитие на селското стъпанство. Това означава честни стандарти за живот на фермерите, в бъдеще искаме да постигнем една интелигентна, устойчива политика, политика за селското стопанство. Искаме по-добре да разходваме нашия бюджет. Радвам се, че за момента това се случва и виждам, че ОСП и разходите направени по него се радват на одобрение. Ние се съсредоточаваме върху резултатите в нашата работа. Бъдещата политика трябва да се основава на основната и стабилна структура на ОСП, така ще защитим парите на данъкоплатците. Благодаря, господин комисар. От името на комисията ще кажа, че а, не споменахте политиката за развитие на селските региони, а тя ни е най-голямата грижата. Искам да се обърна към господин комисаря и генералния директор с апела да не ни, когато говорим за развитие на селските региони, да не ни е, изпращат нисши служители, които да се а, оправдават тук. За, например, последния доклад за 16-17 година прекъснахме обсъждането, докато не дойде а, по-висшестоящ представител. Господин Целер, докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата за годишния доклад за освобождаване от отговорност. За нас този доклад всъщност е базата, възоснова на която работим по собствения си доклад за комисията. Благодаря и на комисаря Хоган и неговите сътрудници за годишния доклад както и за наскоро дадените подробни отговори на четиристе писмени въпроса, които бяхме внесли. Селското стопанско винаги е било в фокуса на вниманието, когато става дума за освобождаване от отговорност, защото 40% от общите средства на европейския бюджет отиват за селското стопанство. Така че то наистина заслужава цялото ни внимание. Освобождаването от отговорност не бива да бъде само въпрос на числа и данни. Тук става въпрос и за оценка на това, допус... достигнати ли са целите формулирани в ОСП. Става въпрос за политически оценки, става въпрос за допълнителната стойност, която носи а, провежданата политика с оглед на бъдещата политика и МФР, този дебат, който те първа ни предстои, тези въпроси трябва да се обсъдят, защото дебатът ще се отрази на бъдещето разпределение на средствата, като трябва да се има предвид и предстоящото излизане на една от големите донорски страни повишеният брой на рискови суми се обвързват с новите правила, примерно позеленяването. Сметната палата установява съществено подобрение на политиката и съобщава, че ще има специален доклад. Очакваме го с голямо е, нетърпение. Годишният доклад за дейността на комисията е, Виждате, че можем да установим, че става въпрос за хилядни след запетаята по отношение на грешката. Това е добро постижение. Стабилизация до 4% по отношение на развитието на селските райони. Тук сме все още под прага на желаното. Besserung е, der Fehlerquote greifen, dass wir, е, da wir es ja hier mit unterschiedlichen все пак трябва да имаме предвид, че и за действащите лица са различни в държавите членки. Надяваме се квотата на грешката да бъде намалена. Все пак 4% не е лоша стойност. По по отношение на пазарните мерки намалението е с 2,8. Но по първия стълб Сметната палата установява 1,7% грешка и 4,9% по отношение на развитието на селските региони. Т.е. по първия стълб сме под установената стойност от главна дирекция Агри, но в сравнение с 2015 година подобрението е голямо общо за ОСП е, Сметната палата установява 2,4% грешка. т.е. контролерите и контролираните институции стигат до едни и същи резултати, но мисля, че наистина сме е, тръгнали по правилния път от няколко години насам, а числата сами по себе си говорят. Какви изводи можем да направим още от числата? Първо така нареченото позеленяване, господин комисар, вие виждате, че видяхте, че нашите колеги от комисията имаха много въпроса за зеленото селско стопанство и както вече споменах с нетърпение очакваме специалния доклад за позеленяването. Оценката на комисията и сметната палата по този въпрос се припокриват. Но целите в областта на позеляването могат да бъдат постигнати по различни а, начини а, на провеждане на политика по отношение на околната среда и климата. Става дума за различни отглеждани култури, за поддържане на пасища и така нататък. Тук в това отношение бих казал, че старата система на кръстосаните съответствия все още е в сила. Тоест работят три системи с три различни административни инструмента, което съвсем не отговаря на поставената цел за опростяване. Така че смятам, че темата за опростяването ще трябва да бъде поставена на дневния ред на ОСП. Ето защо искам да се спра малко по-подробно на допълнителната стойност на позеленяването. В работния документ 2016 година се казва следното. Всички селски стопани са длъжни да заделят определена територия за диверсификация на културите. E и тъй като по-голямата част от е, площите в Европейския съюз подлежат на диверсификация на културите, всичко това се отразява и на практиките. Т.е. фермерите вече го спазват. На 19-та страница. Действителният резултат е, зависи от е, избора на държавите членки и селските стопани някои държави членки вземат решение за намаляване на пестицидите в онези зони, където има екологичен фокус. Докладът от март 2016 е малко по, по, по, по оптимистичен по отношение на IFA. Тук отново очакваме специалния доклад на Сметната палата по отношение на диверсификацията, също така се припокриват оценките на палатата и на комисията, а именно, че няма големи промени в предприятията. Тоест проблемите не са свързани с съответствието, а с резултата. Трябва да работим по-ориентирано към резултата. Що се отнася до съответствието, виждате, че сме постигнали чудесни резултати. Сравними са и резултатите за програмата за млади фермери, т.е. не се откриват нередности, но за сметка на това не са постигнати и е, поставените цели. Надяваме се, че позеленяването на селско-стопанската политика ще доведе до отстраняване на някои несправедливости. И две думи за надежността на данните подавани от държавите членки. Господин комисар, виждате, че нашите членове на комисията все още изпитват е, притеснение по отношение на надежността на подадените от държавите членки данни. Äh, Повечето от, например, данните за адаптация се свеждат до 1%. Две, е, две, две думи за ключовите индикатори и справедливото разпределение на средствата за селското полстопанство. В последния доклад посочваме, че не е допустимо 45% всички предприятия в Европейския съюз да имат годишен доход от под 4000 евро и че 80% от бенефициерите получават само 20% от плащанията. Мисля, че тук трябва да съберем по-надежни данни, за да получим впечатление как точно се разпределят средствата, защото ако се основаваме само на тези данни, излиза, че нези, които са големи предприятия и така или иначе печелят повече, получават повече средства от дребните фермери, които трябва да оцеляват. В годишния доклад четем, че 51% от бенефициерите на препи, преки плащани са получили по по-малко от 1250 е, евро, а това е общо 4% от общите преки плащани. Очевидно не се е променила тази ситуация. Съзнаваме, разбира се, че е, проблемът не може да се реши в рамките на една година но ще ни позволите все пак да попитаме защо комисията все още не е а, стартирала дебат в съвета по този въпрос, за да се обсъди какво може да се направи, за да се отстрани проблема. Още повече, че все повече гласове се чуват в полза на промяната в, в политиката на разпределение на средствата. Ако сравня и развитието в източна и западна Германия. Е, им, виждаме, че инвеститори купуват на едро селско-стопански или горски земи или пък е, селско-стопански предприятия в източна Германия, т.е. селското и горското стопанство се разглежда като възможност за инвестиция и носи печалба което пък обославя тенденцията към индустриализация на, европ... на европейското селско стопанство. Тоест това, което в ГДР не се постигна с социалистическата система, пазарната економика като че ли ще го постигне в Европа. Дали това трябва да бъде а, представата ни за положително бъдеще, съмнявам се дълбоко. Когато пътувам стотици километри из Европа и отляво и отдясно, виждам а, само площи, които отглеждат примерно царевица за биогазови уредби. М мисля, че тази тенденция трябва да престане. В, в регламента Омнибус комисията предлага да разширим понятието активен фермер. Това и предложение, примерно, на Съюза на фермерите от Бранденбург наистина трябва да говорим само за местни фермери. Говоря за предприятия, които е, всъщност отдавна не са селско-стопански, а получават пари от Европейския съюз. Така че наистина трябва да се погрижим помощите да отидат там, където наистина се работи на място и където а, е, има хора, които се грижат за устойчивото селско стопанство. Също така а, е, Комисията предлага принципът на обвързаността с условията да се прилага и за младите фермери, като по отношение на това е възложена оценка на въздействието. Но да, наистина за постоянните пасища това може да се предложи, но комисията може би трябва да помисли дали може да се приложи и към а, другите сектори. Какво е отношение отношението ви и към чешката разплащателна агенция, която съществува от 2016 година. Следващ въпрос ще ни дадете ли възможност да обсъдим политиката по отношение на селското стопанство преди излизането на следващата многогодишна финансова рамка? Също така Искам да моля обяснете дали обвинението, че повишаването на износа на селскостопанска продукция от Европейския съюз е, в трети страни допринася за това местните пазари в развиващите се страни да се подкопават и рушат, защото ние предлагаме дотирана продукция, така да се каже, и е, местните производители не могат да се конкурират с нас. Знам, че няма преки, е, пряко подпомагане на износа, но продуктите като такива се подпомагат с публични средства при тяхното производство. непрекъснато се говори, че след отпадането на руския пазар селско-стопанските предприятия са пострадали, защото не могат да продават продукцията си. Но а, има същевременно и годишно повишаване на износа. Значи има и други пътища чрез митническия съюз към трети страни. А и е намерен начин да се продават и продукти в Русия, доколкото знам, чрез трети страни. Мисля, че подпомагането на младите фермери трябва да бъде наша обща цел. Надявам се, че ще работим за това и в бъдеще. Thank you, Madam Chairman, and Заповядайте, господин комисар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Целер. Нека да повторя това, което и вие, госпожо председател, и вие, госпожо, господин Целер, споменахте. Трябва да направим а, а, оценка на случващото се. Цифрите спадат. Вземаме предвид някои от въпросите, свързани с проектите които водят до това държавите членки да ни подадат знак, че има сложни ситуации, свързани с нивата на грешка и за това възнамеряваме да оценим това по-внимателно в контекста на законодателните промени. Направихме промени и в регламента Обнимвус, както знаете. Що се отнася до добавената стойност на ОСП – тази тема винаги се разглежда, когато се обсъжда многогодишната финансова рамка. Ясно е, че и сега ще е така. Но европейската обща сълскостопанска политика е изключително успешна политика, защото успява да доведе до производството на храни от достатъчно добро качество за гражданите на Европа и добавя средства и към балансови отчет на държавите членки поради износ на селскостопанска продукция. Важно е селските стопани да могат да получат подкрепа за приходите си, за да може не просто да оцеляват. Това е важно за семейните ферми. Също времено е важно да има един отрасъл, една група хора, която може да допринесе и към общественото здраве, околната среда, климата, качеството водата на почвите на въздуха. Всичките тези въпроси са много важни, както и защита на природните за ресурси. Ще видите това при моето съобщение утре в новото съобщение за Комисията за ОСП след 2020 година. Какво можем да кажем? Високи са нивата на екологичните ни амбиции, за да може да се изпълнят международните ангажименти от 2015 година, именно целите за устойчиво развитие, договорени на КОП-21, както и стратегията на ООН за продоволствието. Така че това е един отрасъл, в който трябва да направим повече и в който трябва да изискаме от да, а, работещите там хора да ма, допринесат с повече за общото благо а, в замяна на полученото финансиране. Важно е да се а, вземе всичко това предвид при отчитането. Ако държавите членки не искат да направят повече принос към бюджета в допълнение към 1% от брутния национален доход, е ясно, че ще трябва да има съкръщение на средствата. Доволни сме от годишния доклад за новата политика, първата година приложение на новата политика по ОСП не са лесни новите нововведенията. Първата година е година, в която всички те първа разучават системата и имаше някои слабости. Нивата на грешка обаче остават под нивото на същественост и са въведени планове за действие, за да може да се коригират грешките. Повече от 98% от разходите при първата година е, са редовни. Това е отлично постижение. Имаме определени планове за действие и мерки за упростяване, които в момента се въвеждат. Що се отнася до резултатността в областта на екологизирането, 77% от е, сълскостопанските площи включват поне една мярка за екологизиране. На повечето места има само една мярка, но все пак 77% от обработваемата земя в Европа има поне една мярка за екологизиране. Има и 2% за екологично производство. Споменахте и зоните с екологичен фокус. Аз въведох пла... законодателен акт по делегация тази година във връзка с тези зони и парламентът одобри това предложение тази година. Трябва да имаме определени изисквания за производството на белтъчини. Има недостиг на белтъчини при производството в Европа и за това темата ще се а, разгледа внимателно. Трябва да се действа така, че да спадне а, количеството белтъчини, които внасяме от други страни в света. Селските стопани взеха решение 14% от техните селскостопански площи да бъдат определени за екологични е, е, зони за фокус е, и да намалят нивата на пестицидите, които използват там. Напълно съгласен съм с вас, господин Целер, че диверсификацията на културите трудно се прилага. Явно трябва по-скоро да преминем към ротация на културите разглеждаме тази тема много подробно в Генерална дирекция селско стопанство и ще направим всичко възможно да намалим сложността и да въведем модел за постигане на резултати, вземащ предвид е, действителността на място в държавите членки, но същевременно и спазващ изискванията и целите на ОСП. Целта е да работим за постигането на целите, а не просто да налагаме санкции. Може би не е лошо да се включат повече допълнителни условия, които да са обвързани с средствата, които се предоставят на селските стопани. Споменахте младите селски стопани. Вие вече е, поискахте допълнителни средства за младите селски стопани. Е, 25 до 50% увеличение на средствата за тях поискахте. Само 6% от селските стопани обаче притежават своята земя. Така че трябва да вземем и това предвид. Разпределението на плащанията. Опростенческа е позицията, че 80% от плащанията отиват към 20% на селските, от селските стопани. Това е просто, защото 80 може да се каже, че да, 80% от земята се притежава от 20% от селските стопани, но има доброволни мерки, които са предоставени на държавите членки, които да коригират това въздействие и се изискват те да съсредоточат повече усилия върху начина по който се плаща на селските стопани. 72% е, от помощта отива към селски стопани е, е, с стопанства от 5 хектара до 250 хектара, което са семейни ферми. Така че, да, съгласен съм, има различни по, е, е политики, които могат да се прилагат, например горни тавани, дегресивност и плочи. Прочие. Е, що се отнася до Африка, има е, възприятие е, сред обществеността, че начинът по който функционира селското стопанство в Европа се отразява на Африка. В Найроби разгледахме тази тема. Не беше лесно други страни, като Съединените щати, да се съгласят с нас но от 1 януари 2016 година няма субсидии за износа към Африка и е, изобщо към развиващите се страни. Има позиция на Комисията по вътрешната подкрепа за преговорите за СТО в рамките на СТО в Буенос Айрес. Не очаквам обаче да има кой знае какви развития, защото Съединените щати – отказаха да се ангажират с каквито и да било допълнителни условия и ангажименти. В Валета имаше среща на върха през ноември 2015 година, която постави началото на добри инициативи на ангажираност на Европа в Африка. 440 милиарда евро ще бъдат насочени към целеви инвестиции в Африка. Тези инвестиции обаче трябва да са обвързани със съответната отговорност. И оттам нататък трябва да видим как дефинираме ние отговорните инвестиции на частния сектор. Какво е отговорно? Ще е, направим всичко възможно да не се стигне до изкривяване на пазара. Мисля, че можем да го постигнем руското ембарго. Продължаваме да подкрепяме селските стопани, произвеждащи плодове и зеленчуци. През последните три години това е сериозен проблем за производителите на плодове и зеленчуци, защото те не успяха да се справят с загубите от загубения руски пазар. Имаме време до края на юни следващата година когато, до когато ще продължат нашите програми за подкрепа, финансова подкрепа и оттегляне на продукция от пазара. Що се отнася до е, Чехия, комисията е разгледала, е, е започнала процедурата за оточняване на, на изпълняването на условията, когато има конфликт на интереси плащащите агенции са длъжни да се да ам, предотвратят такъв конфликт на интереси. Но тъй като процедурата тече, не мога да направя допълнителни коментари. Надявам се, че отговор... съм отговоря на повечето ви въпроси. Може би последния въпрос – как се е, определя понятието действащ фермер? Държавите членки ще имат повече гъвкавост при определението. Това може да е добре, може да е зле, обаче те или иначе се, е, миналата година не можахме да се договорим за това какво е активен селски стопанин и в крайна сметка излязохме с един списък, е, с отрицателен списък, т.е. какво не е активен селски стопани. Във всеки случай това трябва да е някой, който си изкарва хляба от селско стопанство, не който инвестира в селското стопанство. Благодаря. Благодаря. За нас като комисия е много важен въпросът за това какво става в Африка, благодарение на излишъците в Европа, както и благодарение на обичайните преки плачвания, плащания в Германия. Това е тема, която се обсъжда. Почти няма телевизионен репортаж репортаж за Европейския съюз, в който да не ни обвиняват за а, фалирало предприятие в Африка или за примерно пазари, на които жените не могат да си продават продукцията заради износа от Европа и е, хората се интересуват от това. Това достига до зрителите. От друга страна, при нас пристигат бежанци, защото не могат да оцеляват в Африка. Въпросът е какви, е, какво причинява нашата политика в други региони на света. Ние и за напред ще говорим за, по въпроса. Сега започваме с докладчиците в сянка, колегата Аяла. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин комисар. Предложенията и въпросите на докладчика господин Целер всъщност обхващат най-важните моменти. Но Бих искала да добавя още някои е, елементи, свързани с е, нашите притеснения. Очакваме утре съобщението за, на Комисията за бъдещето и е, е, освобождаването от отговорност за 2016 година върви ръка за ръка с някои много важни паралелни решения, които предстоят. Става въпрос за Брексит за първото предложение на комисар Етингер за бъдещата многогодишна финансова рамка. Вие знаете, че тук в парламента много често се говори за това, кой ще падне жертва на следващата МФР, дали ще бъде аграрната политика или друг сектор. Аз като испанка смятам, че а, усилията трябва да се разпределят равномерно и справедливо. Съществува и загриженост по отношение на ефекта на някои субсидии за развитието на някои страни на юг от Средиземно море. Съзнаваме, че има европейски предприятия, които са изнесли дейността си там – така че а, и там има селско-стопански предприятия на европейски производители, защото те създават заетост и подобряват като цяло селското стопанство в тези страни. Трябва да мислим и за тези хора на юг от Средиземно море. Притеснявам се и за предстоящите съкръщения. За това искам да попитам какви са ви плановете – Имам предвид както преките плащания, така и останалите мерки, които са по-сложни. Има и планове за съфинансиране, имаме и негативен списък. Това са все аспекти, които би следвало да се вземат по предвид. Има известно подобрение, разбира се, за което благодаря, но ви посочихме проблемите, с които ще се сблъскваме в бъдеще, в следствие на а, засилената гъвкавост на държавите членки. А целите и мерките от 2013 година които дадоха възможност за силна гъвкавост на държавите членки, прекъсват в един момент и се получава нещо като пропаст. Знаем, че след бъдещият бюджет ще бъде ориентиран към резултата, че ще се държи на спазването на европейските ценности, но от друга страна даваме на държавите членки повече свобода на действие и гъвкавост. Ето, например, за дефиницията на активния фермер. За младите фермери също има доста неясноти, поне в Испания. Така че искам да попитам утре във вашето съобщение ще се каже ли нещо по този въпрос? Кои мерки ще представите и по какъв начин държавите членки ще се подкрепят взаимно, за да може следващата ОСП след 2020 година да бъде по-близо до европейските ценности. Става дума за зелената, зеленото селско стопанство, младите фермери, подобряване като цяло на селско-стопанската дейност, иновации в сектора vamos a limitar la capacidad de que los estados miembros bien por cofinanciación bien por aplicación. Защото е важно държавите членки по пътя на, кофи, на съфинансирането да спазват същата посока, без да възникват проблеми от забавянето говори много за намаляване на използването на препарати за растителна защита. От друга страна знаем, че измененията на климата се отразява много по-бързо, отколкото сме предполагали върху селското стопанство и то не само на юг, а и на север. Например, гроздоберът на юг се извършва все по-рано и така, че докато в Великобритания а, докато в Великобритания, Великобритания и Белгия става все по-невъзможно да се отглежда грозде. Така, че измененията в климата се отразяват много на реколтата сушите и така нататък. Искам да ви попитам какви конкретни мерки предвиждате, за да се компенсира този ефект. как може селското стопанство да се справи с предизвикателството на промените в климата и да коменсира отрицателното му въздействие. Благодаря. Господин комисар, имаме още седем колеги, които искат да се изкажат, но сега вие имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожа Алая Сендер. Аз съм съгласен с много от нещата, които казахте ви, и с отношението ви към бъдещето на ОСП, отговорността, гъвкавостта, как те могат да бъдат приложени от държавите членки. Ние ще продължим да имаме ОСП. Това е много важно. Важно е от гледна точка за конкурентоспособността, за добавената стойност, в държавите членки. И в същото време едно единно решение това не отговаря на всички изисквания с 28 държави членки. Така че трябва да погледнем как да накараме държавите членки да се отчитат по-добре за постигането на целите, които им поставяме. Трябва да има индикатори, които да измерват политиките ни. В същото време, държавите членки трябва да могат да се адаптират към съответни условия. Един скромен комисар трудно може да се справи с една такава а, сложна ситуация. Ние имаме възможността да правим само предложения, вие като Европейски парламент имате повече власт да одобрите и да формирате законодателството. Така че това ще се случи и то много скоро, както по отношение на Брексит, така и в други политически области, например миграцията. Ние разчитаме на вашата подкрепа за ОСП бъдеще. По отношение на младите фермери. Това е въпрос от споделена отговорност. Намесват се тук въпроси за унаследяването, за данъчното облагане, но това са компетенции на държавите членки. Много от тях се справят добре и те предлагат решения за подпомагане на младите ферми, така че, на младите фермери, така че те да поемат фермите и да ги управляват. Европейския съюз може да предложи някои инструменти, например финансови инструменти, защото за младите хора е важно да имат капитални инвестиции още в началото, когато поемат една ферма. Това е много голям стимул за младите хора да поемат ферма или да създадат такава. Екологизиращите практики и начина по който се прилагат. Те са сложни и държавите членки и фермерите изразиха своята загриженост. Въпреки това има заявления за плащания за екоплощите. Е, те могат, фермерите могат да подават заявление за 5%. Това, което те правят, те подават заявление за 14%. Тоест, е, те вероятно очакват повече плащания, като включват обработвателна, обработваема земя, плетове Е и други. 14% от обработваемата земя е обявена като екоплощ, а заявленията са много повече за много по-голяма площ. Една пета от тези площи е чувствителна земя. Сега по отношение на катастрофите. В Испания имаше пожари, в Балтийските страни и Финландия имаше наводнение. И ясно е, че трябва да имаме мерки за управление на риска, както за да подпомогнем фермерите, така и да подпомогнем местните общности. И за това има програми, които разрешават авансовите плащания и те работеха много добре през 2017 година. Но има и други мерки, които са свързани с климатичните промени. Тоест, ние признаваме, че климатът е фактор, който ще ни съпътства дълго време при формулирането на бъдещите ни политики за селското стопанство. Госпожа Длабайова, благодаря. Искам да благодаря на вас, господин комисар, и на вашия екип за отговорите на нашите въпроси. Това бяха понякога доста конкретни въпроси, но това беше добро упражнение за двете страни. Сега въпрос за опростяването. Попита госпожа Тайсен същото. Сега за опростените схеми за разходи. Защо държавите членки са резервирани към тях? Хубаво е, че те се използват. Знаем, че тези схеми намаляват административната тежест и намаляват грешките. Обаче, защо тогава трябва да се застри вниманието на хората към тези схеми? Защо трябва да се промотира, така да се каже, тази схема. Някои държави членки не искат да използват тази схема. Искам да попитам Сметната палата и комисията, защо някои държави членки са резервирани в използването на тези схеми за упростени разходи и как комисията смята да поощри използването им. Комисията ще развие ли тази схема по-нататък в рамките на бъдещата МФР? Какви са вашите планове за използването на тези схеми в бъдеще? Освен това, ако навлезете в подробности на утрешното си съобщение, аз не бих имала нищо против. С интерес бих чула нещо по-конкретно. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Сега за упростените разходи. Аз съм за тях, както и вие. Направихме някои промени в предложението за Омнибус, за да помогнем държавите членки в прилагането на тези схеми, бе предложено да не се включва метода на изчисление при опростените разходи. С тази промяна този подход е в унисон с други европейски фондове – Ние с госпожа Тайсен се опитваме да изработваме общи правила за утрешното съобщение. Не мога да ви дам конкретни, конкретика по него. Нека изчакаме утрешния ден. Може да ме питате за мерките, които ще представя утре до година. Колегата Фланаган. Благодаря по отношение на грешките. Има грешки, които се основават не на измама, това са просто човешки грешки. И човек трябва да е супер човек, за да се справи с сложността на разпоредбите. Надявам се, господин Хоган, да направи положително изявление утре в, по отношение на опростяването. Особено сложна ситуацията е при стълб 2. Хората под стълб 1 и 2 се третират по различен начин. Много често се говори за грешки, когато нещата всъщност опират до сложността на схемата. Има брошури, които обясняват на фермерите как да използват една схема, но докато тези брошури стигнат до фермерите, формулировките са се променили, има промени, които не са отразени в брошурите и нещата стават много объркани. Един фермер бе попитан от комисаря защо не използвате консултант? Отговорът беше, аз преди няколко седмици бях самият консултант, консултант, но вече не разбирам системата. Тя е стана толкова сложна. И така. Господин Зелер, който от другия политически сектор, каза, че 80% от парите отиват до 20% от фермерите. Вие, господин Целер, бихте били описани като комунист, но Джон Прайман описва идеята от дегрес... на дегресивността на уравновиловката като комунизъм. Вие сте всъщност против. Този човек бе всъщност наследик, наследника на господин Хоган в, в, на, на неговото място в нашия парламент. Няма да говоря по последната част на въпроса на господин Фланеган. Това бе лично мнение на господин Фланеган за господин Целер. Да, наистина, опростяването е важно за грешките. И много грешки не се дължат на измама, така е. Ние имаме една добра система за контрол и управление. И това е мнението на Олаф също. Има много малко измами в рамките на ОСП. Измамите представляват 0,05% от общото ниво грешки, а за ОСП това са 0,03%. По отношение на упростяването. Да, трябва да направим повече, но това е споделена отговорност между Европейския съюз, съюз и държавите членки. Нашата цел е да, из... да разходваме по-добре парите на данакоплатците. По отношение на стълб 1 и отчаянието на фермерите ние направихме големи промени през последните две години в посока упростяване. Сега правим превентивна оценка на заявленията, които елиминират повечето от малките грешки, които правят правят фермерите, защото вследствие на тези грешки те могат да загубят плащанията. Сега може да се въведе системата на жълтата карта, т.е. ако се вижда, че някаква грешка се прави отново и отново, може да има наказания, съответни санкции. Но тук става дума и за здрав разум. Искаме да защитим парите на данакоплатците трябва да имаме наистина ясна представа за това, кое е било умишлена измама и кое е просто човешка грешка. Колеги Ешвас, бите. Uh, Chairman, thank you very much. Just a couple of comments, if I may, to Commissioner. Добре дошли, господин комисар. Аз имам няколко коментара. 2,8% грешки, това е много добре. Особено като имаме предвид откъде тръгнахме. Освен това, при въвеждането на екологизиращите мерки и като имаме предвид резултатите, които можеха да бъдат още, които можеха да бъдат лоши всъщност, искам да кажа, че комисията се е справила много добре. Това сочи, че системата за контрол функционира много добре. Вие знаете моето становище за упростяването, че то трябва да напредне. Това е така, но истината е, че имаше и нови предизвикателства за системата. Независимо дали Брексит ще се случи или не, независимо дали го има или не, финансирането чрез проценти от ОСП щеше да намалее. Така че целите трябва да са в повече унисон с резултатите, които се очакват. Например, Непрекъснато говорим за разликата между интересите, които на хората, които произвеждат храни и интересите, които управляват активите в селското стопанство. Много говорим за тази разлика. От години говорим за това. И отношението между стойността на земята и хората, които я обработват, е много сложно отношение. И мисля, че имайки го предвид, трябва да имаме нови мерки за подкрепа на тези, които произвеждат храни. Отговор Да, изненада е за нас, че екологизиращите мерки <clears throat> произвеждат такива резултати. Мисля, че и сметната палата е също изненадана от от ниското приложение на тези мерки. Така че съгласен съм с вас. имайки предвид, че резултатите можеха да са по-низки, справихме се доста добре. Но естествено ще продължим да залагаме на резултатите, на съответствието, което може да разочарова много хора. Дефиницията за активния фермер е много важна. Тя ще е водеща при нашите мерки, защото важното е именно да бъдат подкрепени тези хора, които всяка сутрин стават, те са на село и искат да осигурят битието на своето семейство. Председателката Никой няма толкова опит колкото вие при прилагането на общностни мерки. Така че ако вие не се справите, никой няма да се справи. Колегата Салафранка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар, за уточненията и обясненията, които дадохте. Да, общата селска стопанска политика е сектор, който може да се похвали с много успехи като политика на Европейския съюз. Целта беше селските производители да могат да се изхранват от е, дейността си и на европейския пазар да има на разположение достатъчно висококачествени продукти. Но междувременно света се променя. Като, разбира се, е, е нужно да се извършат дълбоки реформи. Господин Целер много добре обясни как 40% от европейския бюджет отиват за селското стопанство, а процентът на грешката намалява. Тоест е, управлението е ефективно и ние сме тръгнали по правилния път към целите си. Господин комисар, това, което ме притеснява е положението на младите фермери. Предоставят се средства за тях, но не съм убеден, че с тези средства се постигат поставените цели. Вие казахте напълно правилно, че правилата за онаследяване и, прехвърляне прехвърляне собствеността върху ферми и селско-стопански предприятия е прерогатив на държавите членки. Но имате ли, разполагате ли с данни колко са младите фермери, които са част от активното население на Европейския съюз? какъв е делът на селското стопанство в брутния национален в брутния национален продукт в Европейския съюз. И още нещо, това, което каза господин Целер по отношение на грешките, установени от Сметната палата във връзка с е, така наречените екологични фокусни райони, области и преките плащания. Недопустимите за финансиране райони, както и за грешките, които се дължат на факта, че не са декларирани връзки между предприятията. Мисля, че това е съществен момент в доклада на Сметната палата и главна генерална дирекция Агри трябва да се занимае с свързаните с тези констатации препоръки на Сметната палата която съветва да се преразгледа изчисляването на процента на грешката. Радвам се, господин комисар, че сериозно се отнасяте към препоръките на Сметната палата и сте готов да разгледате тези проблеми. И последен въпрос, господин комисар. в, на фона на глобалните промени Европейския съюз трябва да се, е, да, да е, се сблъсква с нова търговска политика, особено от страна на САЩ. В връзка с това Европейския съюз има положителен баланс, както за обмена на стоки изобщо, така и за е, износа на селско-стопански продукти. Господин комисар, не бива да се боим според мен от споразумения за свободна търговия. Трябва да търсим баланс между принципите, залегнали в нашата политика и спазването на правилата, които ни предписва ОСП. Така че новата ситуация е и предизвикателство, но и шанс тъй че искам да попитам дали във връзка с реформата на ОСП се предвиждат и мерки за компенсиране на отчасти е, негативните ефекти от такива споразумения за свободна търговия. And, um, in relation to young farmers. Благодаря. По отношение на младите ферм, фермери, така е. Съгласен съм с вас, трябва да привлечем повече млади хора в селското пространство, в селското стопанство. 6% от всички фермери са под 40 годишна възраст. Това не е устойчиво. Трябва да има преки плащания за младите фермери. Направихме промени в преките плащания за младите фермери, като ги увеличихме от 20 на 50% и 4% от всичките бенефициенти, които възлизат на 3 милиона евро, отиват за младите фермери. Е, младите фермери получават и допълнителни средства за създаване на бизнес в селското стопанство. Така че това са някои от общите мерки, които ние сме предприели. Въпросът е дали те са ефективни. Затова тук всъщност става дума за споделена отговорност. Държавите членки могат да се намесят с допълнителни мерки, като например облегчаване на данъчното облагане за младите фермери. Но така или иначе, утре е, ще изляза със съобщение по тази тема. Сега за екоплощите. Имаше цел от 13%. Но заявленията вървят в много по-висока, целят по-висока стойност. Екологичните фокусни площи, те осигуряват биоразнообразие. Но е ясно, от заявленията, че в, особено в някои държави членки фермерите реагират на тази мярка. Просто да се идентифицира една площ като буферна площ или като, като плет. А това се смяташе, че ще е доста трудно, но хората го правят. Трябва да правим още повече, защото публичното благо е важно – а това са именно площи, които са публично благо. По отношение на търговията. Имаме много търговски споразумения с Виетнам, например, Япония през последните години, Сингапур. Те са одобрени от Европейския парламент и е, държавите членки, Канада също. И очакваме заключение – т.е. Е, е, очакваме споразумение с Мексико и Меркосур. Но трябва да има баланс за това какви може да са нашите предимства. И тук наистина, е, особено при Меркосур споразумението, селското стопанство е под натиск. Вие имате класическа дилема, защото Цялата економика зависи от това да има добра сделка за Испания. Дали имаме фонд за негативните влияния? Ние ще се опитаме във всички случаи да имаме едно балансирано споразумение. Това е което е нашата цел всъщност при всички споразумения. И до момента имаме добро, добри резултати. Ето, например, споразумението с Япония. И това очакваме с, от споразумението с Меркосур. Нямаме нужда от такъв фонд, който да функционира като фонда за приспособяване към глобализацията. Точно така, колегата Савама добре дошъл при нас и на а, председателя на комисията по селско стопанство. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря на докладчика. Много интересна беше тази дискусия. Не очаквам да получа точен отговор на въпроса, но все пак има нещо, което ме озадачава. Ако правилно съм разбрал информацията, от предварителната си подготовка и отказаното днес от вас тук. В следващата ОСП ще има придвижване към по-голяма гъвкавост, що се отнася до това как държавите членки ще трябва да прилагат схемите, и ще се обръща повече внимание на екологизирането. И така, както знаем, в някои държави членки думата на Брюксел се чете като Библията и се развива по-голяма бюрокрация, отколкото дори и в Брюксел, нещо, което е невероятно. Един важен елемент тук е опростяването. Говорим често за него, очакваме да се случи нещо, очакваме да се случи всъщност повече, отколкото до тук, въпреки че много добри стъпки бяха предприяти под вашето ръководство през предходните години. И все пак да ви задам следния въпрос. Какво ще се случи, след 2020 година, когато държавите членки ще получат повече възможности за гъвкавост. А също времено ще ни трябва някаква обща сълскостопанска политика. Опасявам се, че това, което ще получим в крайна сметка, ще е пълно объркване. Особено в някои държави членки ако има гъвкавост. Не, че гъвкавостта е нещо лошо, чудесна идея, обаче как възнамерява комисията за в бъдеще да се погрижи политиката все пак да е достатъчно обща. И също времено в държавите членките не се въвеждат по-сложни и объркани системи, т.е. един втори слой допълнителни изисквания в допълнение към тези идващи от Европейския съюз. Разбирам какво се опитвате да разберете, задавайки този въпрос, господин Сървама? Ами, всички казват, че политиката е твърде сложна. И селските стопани, и държавите членки, и членовете на Европейския парламент. Всички ме питат какво ще направя по този проблем. Ами трябва да направим така, че действително това да е обща европейска политика, която да има общи цели, която да не води до изкривяване на конкуренцията, която да зачита вътрешния пазар, която да има общ набор от цели, които се прилагат на вътрешния пазар. И това ще останат основните ни цели. Когато държавите членки искат по-голяма гъвкавост, това означава, че трябва да получат одобрение от Европейския съюз за начините по които прилагат тези възможности за гъвкавост след 2020 година. Раз... Правилата, с които разполагаме в момента, понякога се дублират на ниво Европейски съюз и държави членки. Имаме, е, трябва да имаме един набор от правила, но имаме два набора. Как можем да избегнем това прекомерно бюрократизиране – Имаме достатъчно натрупан опит през последните години, за да можем да видим как по-прагматично да работим по въпроса за приложението. Не ни се налага толкова много хора, които да работят по темата, колкото работят сега. Имаме нови технологии, имаме сателитни технологии. Т.е. голяма част от контролът може значително да се упрости. И така. Политиката ще продължи да действа, тя ще продължи да има европейско измерение, ще бъде обща европейска политика, но начина по който се споделя работата с държавите членки ще трябва да бъде опростен, за да може нещата да станат по-лесни за селските стопани и ще представим този нов метод, възможно най-скоро. Колегата Сикерски, заповядайте. Благодаря. Не искам да отнемам излишно време, защото в Комисията по селско стопанство често се виждаме с господин комисаря. Но все пак искам да го попитам за проблема на младите фермери. Броят на младите фермери най-вероятно е, има връзка с възможностите за доходи в селското стопанство, има връзка с възможностите за живот там, достъпа до конкретни региони, прочие и прочие. И въпросът ми е следният. Какво щеше да бъде, ако нямаше ОСП? И на този фон трябва да признаем, че младите фермери се нуждаят от по-дългосрочна стратегия от наша страна. Вие представяте, ще предложенията за реформа на ОСП след 2020 година. Може би тази стратегия трябва да бъде, т.е. срокът на стратегията трябва да бъде удължена и правилата за тълкуване и за прилагане трябва да бъдат удължени до 2040-2050 година. Защото външната обстановка все повече се отразява на селското стопанство и тя е на моменти по-важна от ОСП, което и разбираемо, защото става въпрос за конкурентоспособност. Най-вероятно произвеждаме по-малко от конкурентите си, предприятията ни са по-малки, но в световен мащаб проблемът изглежда по съвсем друг начин. Там конкурентоспособността е важна, важно и качеството. Говоря, разбира се, за селско-стопански продукти. провеждат се най-разнообразни мерки, има многобройни двустранни споразумения, комисията има собствени предложения по отношение на това, че на, на глобално ниво аграрната политика трябва да се промени друг въпрос. Концентрация а, на, на, на населението в различни региони, труден достъп до определени райони. Знаете, че а, земите са обект на спекулации, използват се за инвестиране на много капитали. Така че това е проблем, който си струва да бъде анализиран задълбочено. И последен въпрос – Въпросът за сигурността. Въпросът за опростяването и въпросът за управлението. Разбира се, че съм за упростяване, но трябва да се спазват стандартите. Трябва да има принципи и при упростяването. Ако всичко върви добре, чудесно – но когато настъпят епидемии, болести, какво правим? Питаме се къде е управлението, къде е администрацията. Това същия въпрос го задава и да накоплатецът. То се вижда и на нашето заседание. Дънакоплатите искат да знаят къде отиват парите им, за какво се използват. Така че е необходим много подробен мониторинг. 98% от селските стопани по правилен начин използват парите без нередности, но както навсякъде има и черни овци. Комисар Господин комисар, да, господ... да, също така пита защо се опитваме да решим проблема на младите фермери само с повече пари. Сметната палата ни показва, че увеличените пари не водят до увеличени доходи. Просто не сме имали толкова неефективна програма. Заповядайте за отговор. Um, That... Госпожо председател, както бе казано, а, има проблеми с системата за подкрепа за младите селски стопани. Това е ясно. Да, съмнение за това няма. Само 6% от тях са достигнати. има различни изисквания за това как да се достигне до тези млади хора. На кого е отговорност това? На държавите членки на Европейския съюз? Според мен и на двете нива, от гледна точка на данъчното облагане, мисля, че е по-лесно е, държавите членки да променят своите мерки за данъчно облагане по такъв начин, че да помогнат на, мал... на младите селски стопани да се насочат към е, сълскостопански бизнес също системите за управление на земята на някои места са по-добри, отколкото на други. Трябва да разгледаме всичко това в контекста на реформите след 2020 година. Беше споменат въпроса за стандартите. Този въпрос е важен за търговските споразумения. Важен е за това как действаме в Европейския съюз въвеждаме различни мерки. Ето, например, във връзка с болестта луда крава и също с шапа. И това са мерки, които защитават потребителите в Европейския съюз. Критериите за приложение се прилагат от фермата до чинията. Прилагаме високи стандарти за географските наименования за происход Правим всичко това, за да можем да обясним на потребителите на Европа, в Европа и по целия свят – колко висококачествени са продуктите, произведени тук. Но трябва да се прави повече за природните ресурси. Начинът по който се преработват храните е въпрос, който трябва да разгледаме все по-подробно. Трябва да направим така, селските стопани да могат да, да работят и за покриването на търсенето по света на висококачествени храни. Как можем да работим с справянето с различни епидемии? Трябва ли това да е част от ОСП или трябва да е странична политика? Да кажем, фондове, от фондовете, които се занимават с природни бедствия или пък с други епидемии. Та или иначе трябва да има някакво финансиране от един или друг източник, за да се покаже солидарност към засегнатите от проблема хора в Европейския съюз. Трябва и да има по-добро съвместяване на ОСП и регионалната политика. Тук говорим за ОСП като е, е, е въздействаща върху економиката, върху околната среда върху социалните въпроси. По економическите въпроси постигаме добри резултати. Много държави виждат голямо увеличение на износа например, страната, която аз познавам най-добре, както и Португалия или Гърция, където износа, особено от производство в селските райони, е, е насочен, е, води до економически растеж, който пък помага на мерките за екологизиране и също се съвместява с други мерки, като сълскостопанският туризъм. Така че тези мерки не са просто за околната среда и просто за социалните въпроси. Визията ни за 2050 година изисква преход към устойчиво селско стопанство. И в тази област трябва да направим много повече, отколкото да правим до тук. Искаме приложението на международните споразумения да е силно амбициозно. Съжалявам, че и аз ще трябва да отнема малко от вашето време. Първо искам да съобщя, че ако утре в съобщението си кажете, че е, контролът ще бъде възложен само на държавите членки и Генералната дирекция повече няма да се занимава с корекции, то нашата комисия ще бъде не само много притеснена, а и ще ви търси за диалог е, много по-рано, отколкото се предвижда. Мисля, че корекциите от страна на Генералната дирекция са много важна дейност и именно на базата на тези корекции постигнахме съществен напредък, поне по отношение на преките плащания. Така че комисията не може да разчита на държавите членки, а съветът ще разчита на комисията и т.е. контролът няма да се извършва. Това не е допустимо, за да накоплатеца тази новина би била много неприятна и ние няма да бъдем съгласни с нея. Напротив, ще се е, прочувстваме принудени да се съпротивляваме. И така, искам да задам някои е, въпроси. Е, специалният доклад 2016 от 2017 година излезе, но бихме искали вашата политическа оценка. Да, дали, така да се каже, фондът Шапка а, е, Европейския структурен и инвестиционен фонд е ви е улеснил или е докарал неприятни административни осложнения? Това е първият ми въпрос. Вторият въпрос се е свързан с, с ЕЗФРСР и в много страни има а, съкръщения. Говорили сме за тях. Знаем, че страните трябва да представят планове за действие и, проти, и прочие, и прочие, но много отдавна продължават проблемите с конкретни страни, Франция, Чехия и други, е в връзка с Фонда за земеделско развитие на селските региони. И вие ни казахте, че унгарската сертификационна агенция е единствената, която не е подала декларация за надежността на данните. Пишете, че това ще стане до 1 февруари 2018 година. Искам да попитам такова дълго забавяне, добра идея ли е? Какво може да се направи, за да се ускорят процедурите? искам да изразя личното си подкрепа към вас за конфликта на интереси в Чехия, където разплащателната агенция се ръководи от а, депутат с други едни връзки. От години рабо, говорим по този въпрос. Сега трябва да се предприеме нещо. Следващ въпрос въпросът за пазарните мерки. А, там има отчасти доста висок процент на грешката. За виното, примерно Австрия 7%, Унгария 5%, мляко в училище в Румъния 6%. Тоест, пазарните мерки, които трябва да се променят постоянно. А, там какви мерки предвиждате, за да се подобрят нещата? Следващ въпрос. Ние като комисия по бюджетен контрол малко е, малко така страдаме от факта, че всички видове проверки се е, натоварват на гърба на финансовия контрол. Тоест, колко процента са е, експертните проверки и колко процента са финансовия, за финансовия контрол, особено по отношение на кръстосаните съответствия. Там трябва да се провежда много сериозен контрол. А под 3% от бенефициентите са били проверени. Тоест 97% на мя... проверки на място не са проведени. Така че господин Мегеле ми казва, че 100% административен контрол не е възможен но искам да ви попитам дали няма да насочите вниманието на бенефициентите и на обществеността върху това колко малко контрол се извършва. В 97 от случаите, случаите няма контрол. Мисля, че трябва да признаем това. Защото Иначе а, изпадаме в отбранителна позиция по отношение на извършвания контрол. И едва ли не сме готови да се откажем от него. Следващ въпрос. Прочетох а, миналия уикенд интервюто ви за Брексит и Ирландия. Как оценявате ефекта от Брексит върху ирландския селско-стопански сектор? Мисля, че за нас би било интересно да ви чуем по този въпрос. И още една тема, която отдавна ми лежи на сърцето. В селско-стопанския сектор Имаме много колеги в аграрната комисия, министри на селското стопанство, все фермери, действащи. Обаче възложихме изследване на конфликта на интереси. Тоест, как комисията се отнася към постоянния конфликт на интереси на своите партньори. Да, господин Секерски, това е проблем не можем да допуснем правилата да се пишат от онези, които пряко печелят от тях. Така че е, тук комисията има, е, има роля. Искам да ви попитам как я изпълнявате. Имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да ви уверя, че ще има високо ниво на гарантиране на правомерността във връзка с средствата на данакоплаците в рамките на ОСП. Системите, които сме въвели за защита на бюджета, ясно показаха, и това стана ясно и от разговорите днес, че функционират. Нивата на грешка са много ниски, едни от най-низките. Работим в областта на развитието на селските райони. Това посочих, е, че продължава, но като цяло резултатите са много добри. Мерките са по-целенасочени в областта на развитие на селските райони. Освен това има съфинансиране, има смесица от подходи, които трябва да се подобрят. Но упростяването на политиката ще помогне за намаляване на нивата на грешка. И както беше казано от преждеговорившия ви колега, прилагането в по-широк план на опростените методи за отчитане на разходите би помогнало. Важно е да имаме по-общи и общо приложими правила. Плановете за действие за опростяване, които сме въвели, няма да, най-вероятно няма да бъдат достатъчни, за да се намали нивото на грешка под 2%. Изисква се да се насочим към две цели, които по-лесно се контролират, но също времено искаме да увеличим разнообразието на мерките, които се прилагат в селските райони. Така че трябва да смесим двете цели – но при всички положения ще продължим да сме амбициозни. Ще направим всичко възможно, за да вземем предвид коментарите, направени от Сметната палата в доклада. Спрямо някои от посочените държави. В Унгария през 2016 година Декларацията за управление на ресурсите на Унгария и по-конкретно становището по нея все още не е потвърдено. И най-вероятно това ще стане е, е, на 15 феврари 2018 година. И тогава ще разгледаме това становище. Е, средствата по Европейския фонд за регионално развитие няма да бъдат предлагани за освобождаваната отговорност, докато това не стане. Що се отнася за повечето информация, която поискахте по Швеция и Словакия, не разполагам тук с, с бележките си по темата, така че ще ви ги изпратя по-късно. За Чехия вече обсъдихме темата за конфликта на интереси. Вземаме предвид оплакванията, които се получават по различни канали, включително и от Олаф. Ако има безпокойство, настояваме те да бъдат проучени. На, е, раз, е, проучването по въпроса за Чехия, както казах, вече не е завършило и когато завърши ще ви предоставя информация в Европейския съюз и на други места има конфликт на интереси. Да кажем, хора, които са министри на селското стопанство или хора, които участват в различни срещи на европейско равнище. До каква степен разширяваме темата конфли... Е, понятието конфликт на интереси? Да кажем, трябва ли да се забрани селски стопанин да участва в комисията Комагри, при положение, че, че тъй като той работи в Сълскостопанската област. Трябва много внимателно да работим по въпроса за конфликта на интереси. Мерките за пазара – Твърди се, че при тях има прекомерно голямо ниво на грешка. Разчитаме за приложението им на държавите членки и те имат определени ресурси за следене на правилното приложение на разходите по различни пазарни мерки. Трябва обаче да сме много внимателни. Зададохте ми доста сложен въпрос, но аз не съм счетоводител и що се отнася до финансовото аудитиране и финансовото управление, имам известни възражения, но като цяло по отношение на кръстосаното спазване. Имаме 5% проверки. Сметната палата също прави допълнителни проверки и можем да продължим да си сътрудничим по въпроса за това какво се счита за съществено ниво на грешка. Мисля, че системите, които прилагаме през последните няколко години, ако разгледаме различните извадки, ясно показват, че селските стопани са наясно, че съществуват тези правила. Държавите членки също по някой път не са особено доволни от тези правила, но като с цяло системата за проверки и отчетност действа. Ще въведем използването на сателитни технологии, за да се насочат по-добре тези конкретни мерки за кръстосано спазване, но като цяло кръстосаното спазване и по-конкретно включването на различните политики и генерални дирекции – е добър механизъм. И за това ще напредваме и за бъдеще по отношение на мерките за климата и за качеството на водата. Но е много важно да се спазват правилата и да има яснота как се следи приложението на средствата. Ще има и допълнителни условия, които се обвързват с предоставянето на такива средства на селските стопани за в бъдеще. Що се отнася до Брекзит, няма да ви губя времето. Сигурно господин Фланаган с удоволствие ще навлезе и в тази тема. Брексит със сигурност не е добра новина за Ирландия. Няма нищо хубаво в Брексит за Ирландия. Независимо от това как се развият нещата. От много години насам в Ирландия има свободно преминаване на границата. Ще се стигне до много тежки последици от административна гледна точка. 48% от общата търговия на Ирландия с Великобритания. 3 милиона литра мляко през, пиковите, през пиковия сезон от Северна Ирландия се преработват в Република Ирландия. Така че можете да си дадете сметка колко огромни проблеми ще възникнат поради Брекзит. Стигнали сме на един доста тежък момент в историята. Имаме мир на остров Ирландия, имаме мир между Ирландия и Великобритания но имаме много проблеми, които са важни и хората в Великобритания гласуваха да напуснат Европейския съюз, но те със сигурност не са гласували да бъдат премахнати някои от практическите мерки, които имат за цел да насърчат търговските взаимоотношения и движението на хора между островите. Няма да е лесно. Надявам се, че добрата воля на останалите 26 държави членки спрямо Ирландия ще ни помогнат да разрешим тези сложни въпроси. Благодаря. Uh, Не чух какво казахте за интеграцията на LAS-и. We are in discussions at the moment with uh, Commissioner Cretu and Commissioner Tyson about how we can actually have more да, това са двата фонда за структурните инвестиции и за развитието на селските райони. Има различни програми и смятаме, че тук може да направим още повече по отношение на допълняемостта и на синергиите. Целта ни е да премахнем бюрократичната тежест. Ще видите подобрение в тази област в нашето следващо предложение. Така и господин Вон. Благодаря. Съжалявам, че трябваше да говоря по телефона и не бях през цялото време в залата. Благодаря ви за това, което казахте за Обединеното кралство и Брексит. за границата с Ирландия. Естествено, тук ще има много голямо влияние е, в, процесът Брексит върху фермерите. Надяваме се да има разумен подход, разумно решение на проблема. Вашата работа е много трудна, защото каквото и да направите, и все има недоволни хора. Програмата RDP. За нея имам въпрос. Бих се интересувал от вашите коментари за програмите, свързани с Фонда за развитие на селските райони. Сега за модулациите, т.е. за пренасочването на пари от един към друг стълб. Има опасение, че някои държави членки биха преместили много пари от стълб 1 към стълб което няма да е добро за селските общности. Вашите коментари тук. И за младите фермери. Когато говорим за резултатите и тяхното измерване, мисля, че наистина може да видим дали има повече млади фермери в селското стопанство. Много деца, много младежи казват, които са расли на село, казват, че няма да поемат фарми, фермите на бащите си. Така че интересно е какви мерки ще предприемете в бъдеще. Дали не бива в този смисъл да изместим фокуса от младите фермери върху новите фермери – Тоест, хора, които са съгла... не са били, не са расли на село, но са съгласни да основат бизнес в селското стопанство, да поемат нече чужда ферм... ферма. Може би към тях трябва да се насочи помощта. Благодаря за въпроса. Програмите за подпомагане на развитието на селското стопанство. Те започнаха доста късно. Има определено закъснение, защото тук става дума за съфинансиране. Това е реалността. Въпреки това има 23-24% абсорбция, абсорбция и тенденцията е възходяща по отношение на прилагането. Има, направихме някои промени така че държавите членки получиха повече гъвкавост. Това не беше така през 2015-16 година, когато създадохме програмите. Но прави сте по отношение на цифрите. Това е една нормална траектория, когато става дума за плащанията. 26,7% беше цифрата на освояемост в края на процеса. Тези фондове не са лесни за освояване. 22,4% до момента, включително префинансирането. Така че обелязахме си това, което казахте. Сега пренасочване на парите. Някои страни наистина пренасочват прекалено много пари от стълб 1 към стълб 2. Но, в крайна сметка, става дума за постигане на целите. И трябва да видим, ако целите не се постигат, то тогава ще ограничим пренасочването на тези средства. Има много неща, които могат да се поощрят в развитието на селското стопанство чрез е, тези средства, и програмите са именно създадени за тази цел, включително подпомагане на младите фермери и на новите фермери. Това, което казахте за новите фермери, беше много интересно. Ще, го раз... ще разгледаме тази идея. Има определена възрастова граница, тя е относителна, с която работим, но тя не е задължителна, е естествено. Естествено, заинтересовани сме не само от поколенческото обновление, но и от това да привлечем повече хора, които да работят в селското стопанство. Образователната система е развита вече и на село, така че е помислено и за децата на фермерите. хората имат възможност да запазят, растейки на село, да запазят връзката си с фермата, дори и да не работят в нея. По друг начин обаче. Например, да се използва някакъв механизъм за агрибизнес. Благодаря. С това приключваме тези, този дебат. Още един колега, който иска думата. Представителят на Сметната палата. Искам да благодаря на господин Целер. Благодаря за неговата информация за разпределението на фондовете. Отбелязахме си неговите коментари и за износа. Ще започнем одит в скоро време за, стабилизирани, за мерките за стабилизиране на пазара. Оценявам коментарите на колегите за програмите за развитие на селско, селските райони. Е, това е ключова област за нашата бъдеща работа. Благодаря ви. И сега докладчикът има думата в заключение. Благодаря, госпожо председател. Искам да, да кажа на колегата, който ме нарече комунист, че не съм. Просто съм живял в държава, която преследваше като държавна цел построяването на комуниста, е, комунизма. А пред очите ми видях каква е съдбата на фермера при комунизма, който беше потомствен фермер и в началото на 50-те години земята му е отнета при създаването на кооперативите в ГДР. Така че в ГДР селското стопанство се разгриваш, развиваше по съветски пример чрез индустриализация на големи площи, независимо от екологичните условия. Селско-стопанските предприятия бяха принудени да купуват продукцията на химическата индустрия и да ги влагат в своята работа, нещо, което далеч не допринесе за устойчиво развитие и запазване на околната среда. И така, сега предлагаме да се направи връзка с днешната ситуация, защото се случва нещо подобно, само че в условията на пазарна економика – и като източно германец, и не само като такъв, трябва да кажа, че не само селско-стопански площи, а и селско-стопански продукти, както каза и колегата Шекерски, се превръщат в обект на спекулации. Така че, когато говорим за млади фермери или хора, които искат да се занимават с фермерската професия, нещо, което изисква известно така влечение, тези хора срещат проблем да се занимават с селско стопанство, тъй като цените на земята нараснаха неколкократно през изминалите години масовата продукция се превръща в правило, за да се държат ниски цените. Освен това, всеки стартиращ фермер в селското стопанство среща и редица други проблеми. И не само заради това, Тъкмо в източна Германия има два фермерски съюза. Единият представлява интересите на индустриалното селско стопанство и другият представляващ интересите на онези, които все още искат да упражняват земеделие екологично земеделие. Това ще бъде и предизвикателството за бъдещето. В хода на дебата около бюджета Европейския парламент наложи през 2018 година да има поредно увеличаване на средствата за младите фермери, но още веднъж да подчертаем, парите не са всичко, трябва да се мисли за всички останали рамкови условия, за да може млади, а и не само млади хора да се чувстват привлечени от фермерската професия и да се изпра... изпре... изправят пред нейното предизвикателство. Дискусията ще продължи, мисля, че и в нашата комисия по бюджетен контрол ще продължим да наблюдаваме нещата. Това, което каза нашата председателка е много правилно. По-добре средствата за развитие на селските региони да се свържат с останалите фондове за структурни инвестиции, особено фонда за регионално развитие. Това го подчертавам и аз, и то дебело, защото по този начин много по-добре могат да се управляват а, програми за насърчаване на място. Много благодаря на колегата Милионис, на колегите от Сметната палата, на комисаря Холган и, неговите, и неговия екип за сътрудничеството, за данните, които ни предоставиха. Благодаря, разбира се, и на нашите, на нашите съветници и асистенти, защото без помощта на без помощта им нямаше да мога да си свърша работата като докладчик. Благодаря. С това приключваме по тази точка от дневния ред. Господин комисар, благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ти, че, благодаря ви, че останахте по-дълго от предвиденото. Както виждате, има много теми за обсъждане. Не мога да ви обещая, че до година няма да има нужда да идвате. Преминаваме към към девета точка от гредна точка, девета точка, проучване на тема временните обещетения на бивши длъжностни лица на ЕС. А, авторите на изследването са от фирмата Блома, Erisan и, и, и синове. И сега би било добре, ако не вдигаме шум, когато а, напускаме залата. Колегата Салама е нашият докладчик. Сега Колегите от фирмата имат думата да представят проучването. Uh, um, благодаря, госпожо Гресле, за вашата покана да представим това изследване. Господин Саверма, аз ли да започна или вие? Добре, аз благодаря. И така, благодаря за поканата. Това изследване е за временните обещетения. Together with uh, my colleague Christoph Demke. За, заедно с Кристоф Темке, моя колега, ще се опитаме да ви дадем един преглед за това, за какво става дума при временните обещетения. Ще говорим за това защо те съществуват, какво, е, какво представляват те, колко време продължават, колко време се дават, отпускат и как са заложени в бюджета и какво се случва по времето, когато човек има право на такива временни обещетения. След това ще говорим за практики в различните държави членки в трети страни, в европейски и международни организации, където също има временни обещетения. Идеята е просто да направим сравнение между различните форми и ако искате да направите промени в системата, това сравнение може да ви служи за вдъхновение. След това ще направим препоръки. И така, най-напред, какво са времените обещетения? Може би вие ги знаете какво са това са плащания, които се правят за определен период за служители на европейските институции за е, тези плащания зависят от стажа Нормативната база е сложна. Тя е подчинена на различни процедури. Има в различните институции. Вие знаете <clears throat> решението 2005-684 е част от нормативната база и регламент 422-67 и 229077. Другите институции, не парламента, следват парламент, извиня, следват регламент 2016-300. Имаме различни разпоредби в зависимост от това дали длъжностното лице заема поста преди или след март 2016 година. Има определена нормативна база за Европейската централна и Европейската инвестиционна банка. Всички тези разпоредби са моделирани на базата на разпоредбите в, въжащи в европейските институции. И така, един, първият въпрос, който си зададохме, беше защо имаме временни обещетения – дали това е заради финансовата нестабилност, несигурност, което едно длъжностно лице изпитва, когато мандатът му приключи? Всъщност за това говори нормативната база, говори се за финансова несигурност. Това е аргументът. Говорихме с някои представители на институциите и те казаха, че това е всъщност едно отношение, е, което има за цел да се предотврати конфликт на интерес. Когато мандатът приключи на едно длъжностно лице, то не трябва да търси заетост в области, където може да има конфликт на интереси. И това описва историята на временните обещетения. Архивите ни бяха много полезни. Те ни насочиха към първия проект за временните обещетения. Тук се вижда подписването на първия документ за временните обещетения в Париж. Там има врем, гратисен период от 3 години, за които се дават временни обещетения. Те са също ограничени за три години. Кристо ще се впусне сега в подробностите, а именно ще отговори в подробности за това какво казва литературата, за, по въпроса за финансовата несигурност и за конфликта на интереси. Благодаря. А преди да продължа, искам да направя няколко общи забележки. Ние всъщност говорим за ограничения след приключване на мандата след 57 година. Говорим и за нормативна база за временните обещетения след 61 година. Тоест около 70 години и 57 години е срокът от когато имаме нормативната база и практиката. Политици, прависти са правили изследвания. Ние знаем много за политиците, ние сме вдъхновени от тяхната работа, интересуват ни политическите системи, начина на, вдигане, на взимане на решение, интересуват ни институциите, в които се взимат решения. Знаем всичко за скандалите, на ко- ко- които се разразяват в тези институции с определени политици, но нищо не знаем какво се случва с политиците, когато те запо- приключат мандата си и напуснат службата. Трябва да сравним това изследване с един друг феномен, а именно – временните обещетения. Не намерихме нито едно изследване, поне нито едно сравнително изследване, което да засяга темата за временните обещетения. Няма изследвания за това доколко те са ефективни, няма изследване за използването на тези обещетения и няма данни за нуждите от такива временни обещетения. в академичната област, в академичните изследвания има само едно съгласие, а именно, че експертите смятат, че временните обещетения са легитимни. Те са легитимни, защото днес длъжностни лица, политици са професионалисти и те трябва да бъдат компенсирани за работата си. Особено поради факта, че за политици няма безработни. Няма обещетение за безработица. И сега имаме проблемът. Проблемът е всъщност аргументирането на регламент 2016-300. Тоест, легитимността легитимността на временните обещетения, които имат за цел да, обещ... да обещетят, да противодействат на финансовата несигурност. Т.е. длъжностните лица получават обещетение за времето, когато могат да изпитат финансова несигурност. Има определени изследвания точно по този въпрос – Изследванията вървят в посока на следното заключение, а именно няма доказателства, които да подкрепят тази идея, тази нужда от времени обещетения. Има много малко политици, които изпитват финансова несигурност. И тук смятаме, че има проблем. Временните обещетения се оказват легитимни, добре, но проблемът е, че аргументирането на нормативната база казва, че политиците трябва да бъдат компенсирани за финансова несигурност, която всъщност не съществува. В близкото бъдеще това ще се ще, ще, ще, в близко бъдеще ще се получи проблем. Цялата нормативна база, такава каквато е в момента, не е основана на доказателства, не е основана на факти, така че да се, в такъв смисъл тя не е легитимна. Освен това, имаме допълнителни правила в нормативната база, които позволяват длъжностното лице, политици, да получават временни обещетения, дори ако те са получили назначение в частния сектор. И това е много проблематично, защото ние смятаме, че е рано или късно тази ситуация ще привлече критично настроени медии, ще започнат анализи и ще се получи образа на политика, който прави политика за собствени цели. Тоест има огромна нужда да се преосмисли тази нормативна база и да се основе тя на факти и доказателства. Аргументът, както казах в момента, е за тази оправданието за тази нормативна база е доста проблематично. Thanks, Christoph. So just to continue with the um, overview, um, the next point is uh, who actually um, is entitled to transitional allowances. И така, по-нататъчният въпрос е кой има право на тези обещетения. Виждате графиката. Право имат европейските депутати, европейските съдии, комисарите, 28-те члена на Сметната палата и служители от другите европейски институции, омбудсмана, Агенцията за защита на личните данни, а също така и членовете на изпълнителните структури на Европейските инвестиционна и централна банки. Сега за колко време въжи обещетението? Имаше реформа, както казах, през 2016 година. Основните промени бяха намалението на максималното отдаване на обещетенията. Черните колони показват максималното отдаване на обещетенията в различните институции преди и след реформата, а червените колони, червените линии дават ограничението за заетост. Посланието е, че има разлики. Да, има намаление, но въпреки това разликите за времетраенето на обещенията си остават. Ето, при банката Имаме 36 месеца, например. В някои институции няма съотношение между стаж и временни обещетения. При някои институции Например, при Европейската Централна банка, Европейската инвестиционна банка, съвета, комисията, там има определено време траене за отдаване на обещетенията. А положението при Сметната палата, например, положението е друго е, фиксирана, фиксирано е време траенето на 24 месеца, независимо от стажа. Кой има право? Всеки, който е имал мандат от 5 години. Временните обещетения са около 500 000 евро в някои институции, в други за 5 години, а в други институции временните обещетения са 20-30 хиляди за 2 години. Тук е в сините графики, сината линия показва бюджета за Европейския парламент червената графика показва бюджета за временните обещетения за Европейския съвет. Винаги има върхови стойности след изборите. 15 милиона евро бяха отделените за това средства за временни обещетения след последните избори. И така, какво се случва по времето на временните обещетения? Случва се следното. Длъжностните лица по време на своя мандат поддържат връзки с бившото си работно място много често и тези връзки могат да се окажат много благоприятни след приключване на мандата. Те имат и връзки с други институции, с частния сектор. Но по принцип временните обещетения се възприемат като компенсация за длъжностното лице, когато приключи мандата, дори когато то премине в частния сектор. При другите институции, не парламента, временните обещетения се дават във всички случаи частен сектор или отиване в друга институция. И така, опитвам се сега да ви дам преглед за практики в Швейцария, Канада, като трети страни, в някои държави членки, в някои международни организации. Как те дават временни обещетения, това може да е вдъхновение за нас, за вас, т.е. ще ви дам някои примери. Например, в Испания имаме и в Канада имаме много ясна връзка между временните обещетения и ограниченията за последваща работа. В Белгия, Обединеното кралство и Швейцария имаме следното положение. Ако някой напусне поста си доброволно, няма временни обещетения. Така че виждате, има различни начини за напускане на службата на поста. В Швеция и Швейцария има много ясна връзка между временните обещетения, възрастта и нуждата на длъжностното лице. В други страни няма нужда от мониторинг, има просто плащане в края на мандата на една определена сума. Италия, Канада, Обединеното кралство са такива страни. В други страни, например, има стимули за търсене на, ново, на нова заетост. В други страни временното обещетение престава да бъде използвано, когато човек си намери ново, нова, нова работа. По принцип, властите, които се занимават с социалната сигурност, информират властите, които изпла... из... изплащат временните обещетения за промяната на професионалния статус на длъжностното лице. Uh, Нека да представя заключенията. Първото заключение е, че правната рамка е изключително фрагментирана. Това според нас е, е трудно да бъде обосновано. Е, разбира се, има е, трудности да се обосноват някои определени обещетения, също и дължината на сроковете и въобще защо са толкова различни изискванията. В съвета, например, е, могат да бъдат намалени обещетенията при е, намиране на работа в частния отрасъл, а пък при е, избиране в Европейския парламент обещетенията продължават да се изплащат в първоначалният си размер. И така, трябва ни рамка, която да е основана на факти. Трябват ни повече доказателства по темата, трябва ни повече информация. Например, на практика не знаем каквото и да било за това как и дали временните обещетения се свързват с конфликти на интереси. И дали няма опасност да се увеличат дори конфликтите на интереси. Въобще цялата тази област е доста неясна на този етап – и съществуващата правна рамка е доста проблематична. Освен това, смятаме, че би било разумно да се разгледат някои иновативни идеи. Да кажем, някои страни използват временните обещетения като стимул за преминаване на нова работа да кажем, а не може ли да се плащат тези а, обещетения, само ако действително са необходими? Защо да не намаляват постепенно във времето, за да се създаде стимул за търсене на нова работа? Защо да не вземем предвид, че за бивши политици напускането на службата може да е е, психологически труден момент и да кажем да заместим този тип финансови, е, финансова помощ с друг тип помощ, да кажем психологически подкрепа, консултации, така наречения коучинг и въобще подкрепа не само за тях, а за цялото им семейство, за децата и прочие. Защо трябва само върху материалните неща да се насочи подкрепата? Също така е добре да се помисли за това, дали заемащите длъжности трябва да получават такива временни обещетения в случаи, в които доброволно напуснат службата си. Това може също да бъде разглеждано като проблемна ситуация тъй като в момента се случва. И накрая, но нямаме много време за обсъждане, смятаме, че да се върнем към добрите стари времена през 1951 година, когато съществуваха ограничения за наемане на работа, смятаме, че трябва това да бъде обвързано с плащането на тези преходни средства. Е, трябва сроковете да съвпаднат и трябва да се следят плащанията. Това е тема, която обсъждахме с различните институции и ни беше казано, че съвсем не е лесно да се поддържа връзката с бившите изпълняващи длъжности и е, много често се разчита на добрата им воля – да подават годишни декларации. Като цяло нещата работят добре, но има грешки, има пропуски и за това предлагаме да се разгледа въпросът дали не е добре да се изиска задължително да се прилага към годишната декларация и копия от данъчната декларация за съответната година за да няма пропуски. Благодаря много. Очакваме вашите въпроси и коментари. Благодаря, много беше интересно. Такова удоволствие за толкова малко пари. Много ви благодаря. Нека да ви попитам. Говорихте за а, а, щатни служители и мандатни служители, така да се каже. Тоест хора назначени е, в рамките на регламент 2016. В Германия разделителната линия е много ясна. Както в наказателното право, така и в другите области. Тук защо смесихте двата типа служители? Yeah, we haben, um, yeah, sorry. We, we tried very much not to um, sort of confuse this in the report and... Опитахме се да не смесваме двете неща в доклада и винаги сме разглеждали различните регулаторни изисквания по-отделно в различните части. И така, когато говоря за изпълняващи длъжности, за вземащи длъжности, е, трябва да се има предвид, че има разлика между бившите членове на Европейския парламент и изпълняващите длъжности в други институции. Всъщност в документа тази разлика е ясно посочена и в, в формалното представяне това съществува. Може би и сега, като говорих, просто използвах една дума и за двете групи хора, които получават такива обезщетения. Докладчик има думата. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да поздравя политическия отдел бюджет на дейност на Европейския парламент и изследователите господин Майер и господин Демки за това, че представиха толкова подробно изследване по тази доста важна, според мен, тема. Действително, време е да се занимаем с този въпрос, който на този етап не е достатъчно добре разрешен, защото е много важно да се работи за по-добра прозрачност на бюджета. И трябва да се има предвид и имиджа на Европейския съюз пред хората. Разглеждането на Изискванията за получаване на временни обещатения от членове на Европейския парламент, на Комисията на Европейската сметна палата, на Европейската инвестиционна банка и други високопоставени държавни лица и служители, работещи за Европейския съюз, е много важно. През последните години виждаме множество обезпокояващи примери на случаи, в които бивши вземащи длъжности в Европейския съюз са взели друга публична служба и въпреки това са продължавали да получават значителни плащания от европейския бюджет под формата на временни преходни обещетения. Също времено трябва да имаме предвид каква е правната рамка, която управлява тези временни обещетения тяхната легитимност. Както показва проучването, тези обещетения са често срещани и лесно се доказват като легитимни, но същевременно често условията за тяхното предоставяне са доста плитки. И нещо, което ме безпокои, е, че твърде често разчитат на получателя – да спазва средствата и да предостави съответната информация. Както знаем, преходните обезщетения понякога са били зона, в която е имало и нередности и грешки. И така приветствам препоръките на проучването. Съгласна съм с тях. Смятам, че действително е необходимо да се преразгледат нещата и то въз основата на фактите, както, госпож... както подчерта господин Демки. Трябва да се хармонизират правилата с всички заемащи длъжности в Европейския съюз, като имат право на временни обещетения и трябва да се гарантира тези обещетения да се изплащат само в случаите, в които тяхната цел е потвърдена и се изпълни съответните условия и в които са действително потребни. Но за тази цел трябва възоснова на представеното проучване, което изключително което на практика е първата академична работа по темата. Невероятно, нали? Но след като вече е направено това проучване, трябва да го вземем като основа и да продължим по-подробно да разглеждаме въпроса за това как може да се преразгледа системата, да се преработи, така че да бъде основано на факти и да бъде действително легитимна. В обобщение – обещетенията, според мен, не трябва да бъдат разглеждани като стимул да не се заемат нови позиции. По-скоро те трябва да мотивират бившите изпълняващи е, длъжности да си намерят нова работа, като същевременно е, се гарантира спазването на определени етични правила. Благодаря всички, които участвах в, в разработването а, и публикацията на това проучване, което предоставя доста добра основа, факти и статистика за бъдещите а, обсъждания по темата за реформата на временните обещатени. И днес имаме възможността и ще помоля Европейската комисия да ни даде е, представа за това, според тях колко важна е тази тема, разглеждали ли са темата и обмислили са нейна реформа. И сега, след като получихме много ясни препоръки, след като беше проведено това изследване, какви биха могли да бъдат следващите стъпки? Ще вземете ли отношение? Давам ви думата. Yeah, I think, um, има нещо, на което трябва да обърнем внимание. А, трябват ни факти, но трябва да подхождаме и а, по-творчески. В държавите членки има различни ситуации. но някои места са реформирани тези системи на временните обещатения по един по-положителен начин, така че действително да бъдат обвързани с потребностите и да включват също и коучинг за бившите е, изпълняващи длъжности. И има добри резултати в, държа... в държавите членки, където това е направено. Така че трябва да обърнем повече внимание – за, на изследването в по-големи подробности на тези възможни мерки. Сега веднага ще дам възможност на Европейската комисия да реагира. Добре дошли сред нас на сътрудниците на комисията. Кажете ни, моля ви, по какъв начин Парламентът е участвал в регламента от 2016 година. Какви са тези правила, които са прияти най-малкото зад моя гръб, защото не съм знаела. Кой ще се жертва първи? Благодаря, госпожо председател. Um, the... Има тук една особеност. Регламент от 2016 година се основава на разпоредбите на договора и там не се предвижда право за инициатива на комисията. Това е регламент, който съветът приема по собствена инициатива и без да се допита до Европейската комисия или до Европейския парламент. Надявам се, че с това отговарям на въпроса ви. Що се отнася до другите правни инструменти, които бяха споменати проучването и до членовете на Европейския парламент, вие сте по-добре запознати от нас как работи тази процедура. Имате ли други коментари към, например, по проучването? Всички гледат малко засрамено към... Колегата Сървам Внимателно прочетох това проучване. Няколко пъти го прочетох. И мислех, че няма да бъда изненадана от нищо днес на заседанието. Сигурно е трябвало да предвидя това, но може би тук говоря от името на няколко стоти милиона души и мога да кажа следното. Невероятно е това. Не извинявам комисията, т.е. не обвинявам комисията. Не е ваша вината. Но самия факт е следният. Ако правилно разбирам, няма нищо, което да можем да направим. Нищо не можем да направим. Нищо не може да бъде направено от никой в тази зала или в Берлемон или където и да било другаде тук в този град. Честно казано се надявам, че има повече от шепа хора, които гледат стриминга по интернет в момента, защото невероятно е наистина, ако това е отговора, който ще получим днес, тогава е, как ще се отговарят на въпросите на, на терористите, е, на, извинете, на журналистите по този въпрос? А, е, а именно, как, какво ще кажем на хората? А, ми опитахме се, ми то нищо не стана. Добре, имало е реформа през 2016 година от 36 на 24 месеца. Това е разумно и да има постепенни стъпки в системата и известно подобряване, всъщност не подобряване на, на стъпките по контрол, но поне малко по-ясни правила. Но посочените от проучването слабости на системата – са теми, по които отговор днес няма да получим. Моля ви, кажете ми, че не съм прав. Таран, Колегата Таран. Е, е, Благодаря. Много на господин Бломайер и господин Демке, които проучиха тази изключително важна тема много добро проучване, но не съм съгласен с песимизма на господин Сервама пред 500-те милиона души, които са граждани на Европа. Има какво да направим. Е, това е първата стъпка да обсъдим този доклад, да направим някои предложения. Ня... Най-големите препятствия пред нас са в така нареченото джентълменско споразумение – какво е това джентлменско споразумение? Е, е, нито една институция да не се меси в работите на другите институции. Но тези джентлмени, опасявам се, и може и да има защо да не им се месят. Така че дайте да видим как да действаме. Да започнем от това, което ние можем да променим тук в парламента. Да си оправим нашите проблеми и след това ще имаме много по-голяма легитимност, ако настояваме другите да го направят. Комисията, съвета, дори сметната палата. Нека да дам два примера, които са доста шокиращи, които господин Фама едва ли е, е готов да е, представя пред журналисти. В Естония, е страната, която най-добре познавам, избрахме президент, е, който беше бив член на Сметната палата, която. Но 6 години тя продължава да получава някакъв вид временни обещетения. Като какво? Защото горката е, е държавен ръководител на една бедна страна, сякаш е безработна, ми не ми се струва, че това да си президент а, означава, че си наед, че имаш работа, назначен си. И така, 28 държави и членки тре, а, имат членове на Сметната палата, които очакват в презентацията по доклада по Клаус Ханес Лене, на Клаус Ханес Лене, но те вече не се появяват в такъв голям състав. Вторият въпрос за комисарите. Има период на така наречено охлаждане. Сякаш говорим за някакъв ядрен реактор. Комисарите трябва да се охлаждат. И се предвижда в този период да не може да се взема друга работа, в друга фирма, да кажем частна фирма, освен ако не обявят какъв е прихода и ако не бъде от изваден този приход от временната временното обещетение. Особено от източните държави членки, доколкото ми е известно, комисарите някакси не декларират този тип допълнителна заетост. И, ако, и дори да става дума за сравнително малки суми, това е нарушение. Смет, ам, правната служба ме посъветва да повдигна въпроса в Комисията по конституционни въпроси на Европейския парламент. Обаче тази комисия беше председателствана от бивш комисар и е, по-скоро бивша комисарка, и тя е, с лекота пренебрегна тази тема. Добре, доста неприятна е темата, но е, дайте да вземем да правим нещата, вместо да се крием от срама. И накрая, след като казах, че не споделям песимизма на господин Сървама, нека да кажа да. Много е тежка задача да се променят тези навици но нека да поздравя Европейския парламент. Поне за едно нещо можем да сме горди. Нашият, нашето обещотение е много разумно, плаща се месечно, докато не се намери друга работа и не се продолее стреса и фрустрацията от това, че не сме били преизбрани или каквото там друго ни се е случило. В националния парламент този въпрос се разглежда е, на моята страна по един доста по-неприятен начин. Когато се преорганизира Министерския съвет, някой бъде върнат в парламента и някой, обрат, а, някой а, който го е замествал, изпадна от парламента, незабавно му се плаща цялата сума – която му се дължи за обещетяване и след което, като бъде върнат обратно члена в Министерския съвет след един ден, той се връща в парламента, обаче не връща сумата. Интересна е тази тема за нас а, и ще бъде важна в Великобритания. След март 2019 година ще има доста съобщения в медиите. Ще се занимаваме много с преходните обещетения, които се предоставят на депутатите след напускане на парламента. Един от проблемите е свързан с това, че няма достатъчно научни изследвания, поне до тук. И затова може да правим твърде големи обобщения. На втора страница се казва, че проучванията показват, че няма голяма финансова несигурност. Традиционните обещетения се използват за различни цели, но не за да се компенсира финансова несигурност. Аз пък лично знам доста случаи, в които след като не бяха преизбрани а, колеги тук през 2014 година, се сблъскаха с огромни трудности в намирането на работа. И така и те, и семействата им бяха в доста тежки финансови обстоятелства. Затова дайте да не генерализираме, защото има хора, които са от е, по-бедни е, е, от по-бедна среда. Били са тук депутати само 5 години. Това им е договора 5 години. И после изпадат затруднения. Освен това, трябва да се има предвид, че в сравнение с други институции, нашия срок е да изплащане обещетение не е толкова дълъг, колкото за другите. И може би трябва да се занимаваме не толкова с политиците, колкото с други органи, институции и изпълняващи длъжности. Трябва да бъдем внимателни преди да стигаме до подобни заключения. Но все пак трябва да се стигне до пълно наблюдение на тези временни обобщения. Интересен беше поставения въпрос дали въобще да ги има. Но ако не поставим този радикален въпрос, трябва да е ясно, че в момента в който се започне някаква дейност, независимост от това дали публична или частна, се спират тези обещетения в Германия, например, се спират. Разбира се, трябва да се мисли за пенсиите. Има хора, които от 30-40 години заемат публични позиции. Те, разбира се, добиват пенсионни права. Das wir dem Kollegen Zeller für die Entlastung nahelegen. Така че искаме да стигнем а, до пълна отчетност. Много се радвам, че и тримата сте тук. Съжалявам, че думичка не казвате и тримата. Ще го запомня. Но мисля, че цялата тази история доста вреди на репутацията на Европейския съюз. Не можем да разчитаме, че хората няма да научат. Въпросът е защо нещата са уредени точно по този начин и защо не се направи опит консенсусно, заедно с парламента, да се намери такова решение, за кое, зад което след това всички да можем да застанем и да го обясним. Аз не виждам никакъв, никакъв смисъл нещата да са така. И в съвета се прави, и в комисията, независимо от това, че има правно основание – според мен най-чистият хигиеничен вариант щеше да бъде един консенсус между всички. Сега, както са нещата, вредят на Европейския съюз. Много съжалявам и от сега започвам да се ядосвам, че е, всички ще прочитат във вестника, като си тръгна, че ще ми плащат 300 000 евро временно обещетение. Не трябва да, да продължаваме така. Господин Линднер все пак се смили и ще отговори. Er значи договорът е такъв какъвто е. Комисията като институция не е правила предложение и комисията като институция не е одобрявала някакъв проект, който после да се обсъжда в съвета. Така че в този смисъл е много трудно да приема обвинението, че комисията нещо крие или пречи на прозрачността. Председателката оттеглям обвинението, но е, кой от съвета тогава го е направил? Кой? ich kann jetzt aus der Erfahrung nicht сега не мога да ви кажа каква е била процедурата в съвета, но си мисля, че председателството винаги играе важна роля, защото се провеждат дискусии в работните групи на съвета, след което председателството поема инициативата за из, из, изменение. Председателката. Тогава ще ви помоля се, е, е, следното. Желаем да разговаряме с човека, направил това предложение. Молим за съдействието на комисията да го идентифицираме. И би било добре, ако ни помогнете. Защото ако не ни помогнете, ще е много неприятно. Отбелязвам си и ще ви отговоря. Може би ще позволите да допълня Комисията пое друга една инициатива, а именно реформиране на етичния кодекс на комисарите което каза и председателят Юнкер в речта за състоянието на Съюза през септември. Комисията вече прие промените и сега очакваме позицията на парламента. Един от съществените елементи на измененията в кодекса е удължаването на така наречения период на изтиване от 18 на 24 месеца за комисари. В това отношение на слайда имаше грешка. А за председателя на комисията 3 години. Т.е. там, където комисията е направила нещо, тя е поела инициатива и съответно се е консултирала с парламента. Председателката да, ние, ние, ние направихме и други допълнителни предложения. Сега искам да дам думата на чу... представител на гражданското общество по изключение, тъй като темата е много важна от Transparency International. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за поканата. Благодаря, че ни давате думата тук. От наша гледна точка най-важно е да няма конфликти на интереси там, където има длъжностни лица или хора, които са приключили мандата си и са напуснали службата и са отишли в друг сектор. Анализирахме тази година кариерата на евро, евродепутати през миналия мандат и еврокомисари, които са напуснали институциите. Какво, нам, какво видяхме? анализирахме около 500 човека. Видяхме, че една трета остава в публичния сектор. Една трета не, за тях няма данни с какво се занимават и една трета поемат нови задължения. Тоест 30% от евродепутатите се занимават с лобистка работа. И, то в, и те са в регистъра е, на лобистите на Европейския съюз. Тоест, виждаме системен проблем тук, където може да има конфликт на интереси. Ние говорим за cooling off, за период на охлаждане, но нямаме ограничения за евродепутатите и това е много странно. Когато обаче служители на Европейския парламент напуснат е, поста си, за тях има ограничения къде могат да работят в последствие. За евродепутатите няма. Има изискване за това евродепутат да, да обяви след напускане, след приключване на мандата, след напускане на парламента, с какво се занимава, но на практика е, това обявяване не функционира. Трябва да имаме независим контрол за това, когато един депутат премине в сектор, който е регулирал. Трябва да има правила, правила за временните обещетения и правила за поемане на нови постове. За комисарите, например, трябва да има определени изисквания. А, няма обаче преглед, няма данни за, за комисарите и за евродепутатите. Има международни изследвания, там се дават някои идеи за това как може да изглежда нормативната база в бъдеще. В Канада, например, един едно длъжностно лице след напускане на институцията не може да смени страната, на която е стоял. Ето, например, в Германия не може лице, което или или канцлер не може да, да, да стори същото, т.е. когато е контролирал един проект, да премине да го, в неговото управление след като му приключи мандата. Има много неща, които парламентът може да направи тук. По посока на промяна – Например, статута на евродепутатите може да се промени. Има механизми и за правилник, процедурния правилник. Едно нещо, което е хубаво тук в настоящата система, е, че времето за отдаване на временните обещетения е свързано с стажа. Мисля, че тази идея трябва да бъде поета от европейските институции и идеята. Например, ако човек поеме длъжност в частния сектор, неговата заплата трябва да бъде приспадната от временните обещетения. Благодаря. Мисля, че регламента 3000 от 2016 година предвижда и на ниво комесари да има такова а, Това беше резултата от последните избери, но в сравнение с нещата, които е трябвало да уредим, например, дали се приспадат в държавите членки европейските пари, недостатъчно е направено и много жалко, че е така. Мисля, че в това отношение пред нас стои сериозна задача. Колегата Сабама, искате ли още да кажете нещо по проучването или коментарите? Um, да, съвсем накратко. Съгласен съм, че рано или късно ще има елементи на нормативната база, които ще трябва да бъдат променени, защото е, те ще се върнат като бумеранг върху длъжностите лица самите. Просто обаче няма и голям е, е, е, рано или късно хората ще започнат да поставят под въпрос легитимността на плащанията и ще започнат да критикуват временните обещетения. Сигурни сме. Що се отнася до финансовата несигурност? Нека да добавя нещо. Естествено, има политици или длъжностни лица, които изпадат в такава финансова несигурност. Има много малко изследвания по този въпрос, защото нещата опират до личната сфера. Но общото ни заключение е, че финансовите проблеми, финансови проблеми засягат много малко длъжностните лица – в нашето изследване ние правим препоръки. Естествено, винаги ще има политики, политици или пък длъжностни лица, които могат да срещнат трудности. Добре, нека се плащат временни обещетения, когато има нужда от тях. Ние предлагаме това, но също така смятаме, че е много трудно да се основава една нормативна база на аргумента, че трябва да се плаща временно обещетение в случай на, на финансова несигурност или за периода на финансова несигурност. Това просто не може да се защити. Колегата Саварма. Благодаря. Нека да направя една корекция. Много рядко мога да коригирам господин Тарант, но аз не съм песими, песимист, аз съм отчаян, когато чувам това изследване. Но благодаря, господин Таран, че ми връщате оптимизма. Какво може да направим тук в парламента? Естествено, може да, да поставим под въпрос решението от 2016 година. Но това не е космическа наука. Сигурен съм, че поне 90% от европейските граждани виждат много ясно грешките, които все още съществуват. Например, веднага, щом човек напусне службата тук, е, институцията и е- ето, например, аз, аз напускам и получавам нова работа. Може би аз няма да бъда преизбран, и ако аз получавам като заплата, още от първия ден след като напусна, на следващия ден след като е напусна парламента, то тогава защо трябва месеци наред, години а, да, да получавам временно обещетение, след като ще получавам заплата? Никой не може да го разбере това. Това може да го променим. Но моето отчаяние проистича от следното – няма прозрачност. В случай на комисари, например. Ето комисар, който е бил комисар за няколко месеца, или пък някой друго, някое друго длъжностно лице в институция било на даден пост за една година и получава стотици хиляди евро понякога в продължение на месеци. И това е нещо, което много просто може да се промени. И то от нас. Господин Вон, съгласен съм поне отчасти с това, което казахте. Не е лесно за политици да намерят нова работа, нова заетост в, в много случаи. Така че по принцип не може да кажем, че нещата са едни и същи за всеки го. Освен това, високопоставени длъжностни лица много рядко остават за две години без работа. Много рядко. Така че нека видим нормативната база, нека защитим пробойните и нека се основем в бъдещата си работа върху фактите. Sorry, just one sentence. Um... Само едно е изречение. Съгласна съм с вас. Познавам обаче някои случаи, където колегите са имали много проблеми с това да си намерят работа. След два или три мандата е трудно човек да намери нова заетост. Но за мен е важно – че ние искаме да привлечем най-добрите. И що се отнася до служителите в Европейския съюз? От много държави членки, не, от, поне от някои държави членки, а, хората не искат да идват, защото заплатите не са достатъчно високи. Те трябва да живеят в чужда страна, трябва да преместят семейството си и това е трудно. Така че нека видим и двете страни. Ако искаме най-добрите, то трябва да ги привлечем с съответно предложение. Така че те да са склонни да поемат тези постове. Но по принцип съм съгласна целият цикъл трябва да е прозрачен. Говорим за пътния пакет и искаме да инспектираме всеки шофьор. Добре. Защо обаче тогава да не прилагаме същия контрол върху хора, които поемат високи постове. Нека хората се заплащат честно за това, което заслужават. Yeah, Благодаря. Мисля, че ще трябва да си направим списък от задачки, да го разпратим където трябва. И остават, има теми, които просто спешно се нуждаят от уреждане. Може би ще се позовем на конкретни случаи и ще ви попитаме за законовата им уредба. Благодаря за проучването. Беше изключително много интересно. Благодаря, че го представихте. С това преминаваме към последнията точка от дневния ред за тази сутрин. Това е специалният доклад номер 15 от 2017 година на Сметната палата, предварителни условия и резерв за изпълнение на сближаването, иновативни, но още не толкова ефективни инструменти. Заповядайте, докладчика. Благодаря. Нашата цел беше да направим разходите, ориентирани към резултатите. За това въведохме два инструмента – предварителните условия и резерва за изпълнението. В нашия аудит правим оценка на тези два инструмента. Е, те имат за цел, както казах, да създадат допълнителни стимули за разходите. За предварителните условия тук има иновативност корективни елементи за оценка на държавите членки, доколко те са готови да започнат да прилагат оперативните програми в началото на периода. Но комисията не взема предвид тук другите контексти, като например европейския семестър, информацията постигнала, при, пристигнала в комисията вследствие на нейния мониторинг. При оценката, при самооценката на държавите членки, има някои пропуски. Това установихме ние. И проблемът тук е, са критериите за предварителните условия. Предварителните условия се тълкуват по различен начин. Не е ясно до каква степен предварителните условия са произвели очакваните резултати. 700, около 700 планове за действия са приложени и приети от, при, от е, държавите членки, но не всички са завършени. Комисията не е спряла плащания по оперативните програми. Напротив, регламентът не предполага спиране на средства преди държавата членка да е докладвала на комисията за изпълнението на програмите. има възможност за пренасочване на средства от оперативна програма в друга оперативна програма. Целта е за постигане на по-добри резултати. Шест процента са пренасочените средства от общия бюджет Оказва се, че пренасочването ще се случва главно между оперативните програми в една държава членка. Тези промени са стъпка в правилната посока, но има и ограничителни условия. Ние Направихме определени препоръки, препоръки за всеки от инструментите. Ако естествено двата инструмента продължат да действат и след отчетния период. Целта е естествено да подобрим разходите в кохезионната политика. Първата препоръка се фокусира върху предварителните условия, при законодателните предложения за периода след 2020 година комисията трябва да направи предварителните условия инструмент, който да е релевантен за оперативните програми и да запази главно елементите, които, са, които ще опосредстват постигането на заложените цели. На следващо място много е важно да има синергия с европейския семестър. Предварителните условия трябва да съответстват и на нуждите на бенефициентите. Следващата препоръка се съсредоточава върху резерва за изпълнение на сближаването. Ние смятаме, че този инструмент трябва да е ориентиран към резултатите. По най-вече комисията трябва да заложи на добрите резултати, на добрите практики. Те трябва да бъдат поощрявани и награждавани. Трябва да има допълнително подпомагане, трябва да има индикатори за измерване на постигнатите цели и трябва да има дългосрочни интервенции. Благодаря. Благодаря комисията. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми членове на Сметната палата, дами и господа. Комисията приветства специалния доклад на Сметната палата за условията ексанте, публикуван миналата седмица за периода 2014-2020 година. Тези мерки насърчиха по-добро изпълнение на резултатите при планирането и приложението на средствата. Докладът препоръчва и двата инструмента, инструмента, ако се запазят, да бъдат засилени през периода след 2020 година. Комисията приема тези препоръки и подчертава, че във връзка с бъдещи законодателни предложения на този етап не сме е, в състояние да предприемем допълнителни мерки. Що се отнася до предварителните условия за успешни инвестиции? Става дума за една, едно нововведение в политиката за сближаване и тя включва определени условия за финансиране от Фонда за структурни инвестиции. Тези предварителни условия всъщност имаха доста по-широко въздействие. Допринесоха, например, за подобряване на общия инвестиционен климат в Европейския съюз. През март тази година комисията публикува работен документ за добавената стойност на предварителните условия, обвързани с фонда за структурни инвестиции те предоставят стимули за държавите членки да прилагат структурни реформи и реформи на политиката, включително и във връзка с препоръките страна по страна от Европейското полугодие. Тези предварителни условия са 36, 7 от тях са по-общи по своя характер и са свързани с хоризонтални аспекти на приложението, като държавни поръчки, държавна помощ има и 29 тематични такива условия, свързани с конкретни инвестиционни области. Близо 75%, т.е. 3 четвърти от тези условия са били изпълнени в момента на приемане на програмите. И както беше споменато от члена на Сметната палата – при онези, е, където е имало неизпълнени, са създадени 700 плана за действие. Ако не бъдат изпълнени плановете за действие, това се счита за а, е, обосновка за преустановяване на плащанията от страна на Европейската комисия. Такива случаи има само в 2% от плановете за действие и този месец Европейската комисия ще направи оценка на постигнатото по тях и ще вземе решение дали да преустанови плащанията. След това за резерва. Та е свързан с техническата помощ, инициативата за малките и средни предприятия, включва определени показатели за резултати до 2018 и цели за постигна от 2000. 2023 година. Постигането на тези показатели ще бъде оценено през 2019 година и е, това ще бъде използвано като е, резерва за постигане на резултати 6%, но може да доведе и до преустановяване на междинни плащания в случай на сериозни е, пропуски при постигането на искани, търсените резултати. И там, където е, има такива случаи. До 2025 година може да се преразгледат е, програмите и е, след това останалата част от изречението не се чу, защото ораторката си удари листата в микрофона. Връзката между постижението на тези показатели, предоставя силни стимули за планиране и за предварително предвиждане на проблемите и бърза реакция, когато, ако те възникнат, е, помага на органите да се съсредоточат върху основните елементи на политиката, както и добри анализи на инвестиционни потребности, конкретни цели, добре избрани показатели, които да бъдат отразени в критериите за подбор и стратегия на ниво Европейски съюз за подкрепа за заетост и работни места. И накрая всичко това е в сърцето на нашето преосмислене на политиката, вашите ценни коментари и подкрепа, включително и в контекста на разговорите по този одит за резултатността, ще бъдат високо оценени. Много благодаря. Хубав доклад, критичен доклад, който показва, че ние тук си решаваме разни неща, които след това не се прилагат. Значи не прилагането на много важна част от законодателството ме кара да се замисля дълбоко. Ще трябва да се върнем на този въпрос. Нашия докладчик е колегата Пирински. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не знам колко време ни остава. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Председателката отговаря без микрофон. Една минута. Това означава, че след вашия коментар имам 45 секунди. Ще се опитам да обърна внимание тогава само върху една важна тема, спомената и от вас, госпожо председател – Вчера изслушахме тук комисарката госпожа Тайсен и стана дума за приложението на фондовете. Едни от заключенията на комисията бяха, че предварителните условия са били един от факторите, които са довели до забавяне в приложението. Може да има всевъзможни аргументи от хоризонтално естество или от общо естество, но аз лично смятам, че трябва по-скоро да се занимаем с критичните критерии. Действително ли водят тези предварителни условия до по-бързо приложение и до по-добро предложение. Приложение. Краткият отговор на този въпрос е не. Разбира се, тези е, елементи могат да продължат и през следващия програмен период, но както и вие сама споменахте, и както този изключително интересен доклад показва, трябва да се направи много сериозна оценка и преглед на това, доколко и в, каква, в какъв вид да бъдат е, запазени тези подходи. Има два абзаца в този текст, е, точка 39 и точка 70 и 2, където ясно се, показ... се заявява, че сами по себе си предварителните условия не улесняват по-доброто приложение. А в 1972 година се казва, че като цяло рамката за приложение за 2014 година не е по-значително резултатно ориентирана от рамките през предходните години. Има и други въпроси, на които искам да обърна внимание, но може би сега не разполагаме с достатъчно време. Те или иначе очакваме от комисията и от сметната палата да се занимаем с тези въпроси, може би в писмен вид. Благодаря. Мисля, че с оглед на така системното значение на доклада, той ще бъде отново в нашия дневен ред, защото въпросът е изключително важен неприлагането на условията за какво говори? Срещу условията или срещу прилагането? Аз мисля, че е срещу прилагането. Но смятам, че предварителните условия трябва да са а, краягален камък. Господин Балко, смятате ли, че е възможно да се прилага принципът на предварителните условия за изпълнение? Uh... Uh, да, разбира се, госпожа председател. Въпросът, който зададохте, действително е много важен. Както подчертахте в началото на своето изказване, докладът е изключително критичен и както господин Пирински, като докладчик от името на тази парламентарна комисия, каза, Докладът също е доста провокативен. Така че ще продължим, ще има последващи действия след доклада и ще използваме вашите коментари. Но искам да се опитам да ви убедя, че ще бъдем критични не само в този доклад. Например, подготвяме доклад, който се съсредоточава върху устойчивостта също върху упростяването и също нещо, което споменахте в началото, именно зададения от вас въпрос, отговорът на него е еднозначно да. С това приключихме дневния ред за днешния преди обяд. Припомням, че в 14.30 ще се видим тук за специалния а, доклад за Гърция. Имаме само а, а, един час заседание след обед. Благодаря.